Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Председателката. Добро утро, уважаеми колеги, госпожи и господа. Моля, заемете местата си. Позволете ми в началото на работната за нашата комисия година да ви пожелая всичко най-хубаво за новата година. Надявам се, че тя е започнала добре за вас. Допускам, че някои от вас все още празнуват. Може би днес до тук ще се доберат само най-добрите. Доколкото знам, атмосферните условия са тежки. Разполагате с информационния бюлетин на комисията ни Нека ви съобщя, че колегата ни Филип Бредбърн почина на 20 декември. Той бе заместник-председател на нашата комисия, член на ЕКР. От 99-та година бе член на Европейския парламент. За нас бе удоволствие да работим с този колега. Наистина ще ни липсва. Възнамерявам да напиша писмо на семейството му, в което ще изразя и съболезнование и от ваше име. Председателят на Европейския парламент днес в 10.45 часа ни покани да участваме в минута мълчание. Нека ние почетем тук на заседанието си с минута мълчание жертвите на изключително жестокото, ужасяващо нападение срещу редакцията на Шарли Ебдо вчера в Париж. Това е посегателство не само срещу журнализма, но и срещу цяла Европа, срещу нашите ценности. Затова нека днес 10.45 тук почетем с минута мълчание паметта на жертвите на това нападение. Нека сега започнем работа. Разполагате с дневния ред за днешното заседание. Разполагате и с екземпляр от информационния ни бюлетин, в който е посочен и езиковият режим. Заседанието ще се излъчва на живо по интернет. Разполагаме и с протоколите от заседанията си от 1 и 2 декември. Както обикновено, ако до края на заседанието срещу протоколите не бъдат внесени възражения, те ще се считат за приети. Разполагаме с около един час за точка четвърта – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013, общ бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия. По тази точка приветствам с добре дошъл комисар Карлош Моедаш. Ще се срещаме с удоволствие с вас тук в комисията и в бъдеще, например по специалните доклади на Сметната палата за научно-изследователската и развойна дейност. Добре дошъл, пожелавам ви успешен мандат. Приветствам с добре дошъл и компетентния член на Европейската сметна палата Алекс Бренингмайер, както и отговарящия за този въпрос негов колега господин Лазарус, също от Сметната палата. Сред нас е и друг член на Сметната палата, господин Отбо. Заместник-председателите ще работят по някои от досиетата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. По това конкретно досие работи един от нашите заместник-председатели, господин Дан Ника, който също ще участва в разискванията с комисаря. Давам думата на представителите на Сметната палата, за да ни представят глава 6 от годишния доклад на палатата. Господин Бренинг Майер, имате думата. Благодаря ви. Госпожо председател Гресле, уважаеми заместник председатели на Комисията по бюджетен контрол, уважаеми членове, господин комисар Моедаш, за мен е удоволствие да ви представя глава 8 от годишния доклад на Европейската сметна палата. Като нов член на Сметната палата – Днес за първи път представям част, глава от годишния доклад. Когато кандидатствах тук в парламента, заявих, че ще можете да разчитате на мен. Сега е моментът да ви покажа, че наистина можете да го направите. Много е важно да се осъществява сътрудничество между Сметната палата, комисията и парламента, така че да се подпомага демократичният процес в Европа и да се допринася за неговата ефективност. Какъв е акцентът в моята работа като член на Сметната палата? Работя върху сложни правила и политики. Мисля, че този акцент е много актуален във връзка и с главата, която ще обсъждаме днес, глава 8. Друг въпрос, по който работя, е упростяването на формулировките. Както виждате, настоящия текст, изготвен от Сметната палата, е много по-лесен за четене. Глава 8 от годишния доклад засяга широк диапазон от теми. Става дума за 8% от общия бюджет на Европейския съюз. 65% от този дял се падат на научно-изследователската дейност. Този процент обхваща и други политики, като например образователната в годишния доклад се разглежда редовността и законността на плащанията. В глава 8 се засяга и прякото разходване на средства от страна на комисията. За разлика от селското стопанство и кохезионната политика, в тази област средствата се разходват пряко от комисията. Важно е според мен да разгледаме и резултатите постигнати с разходването на средства в областта на научно-изследователската дейност. Ще се спра върху това по-нататък. 2013 година е последната година на рамкова програма 7. В известна степен сега обръщаме поглед назад към програма, която вече е приключила. От 2014 година насам работим с Хоризонт 2020. Като се има предвид преходът от 2013 към 2014 в рамките на финансовия контрол, е важно да се очертаят разликите между рамкова програма 7 и Хоризонт 2020. Какво установихме? Европейската сметна палата излезе с няколко важни препоръки към комисията в своето становище от 2012 година. Установихме, че комисията се е съобразила с тези препоръки при разработването на Хоризонт 2020. Въведена е много по-подходяща система за финансирането на научно-изследователската дейност, която ще действа от 2014 година нататък. Хоризонт 2020 има за цел да подобри положението, що се отнася до проблемите по рамкова програма 7. Кои са основните проблеми по рамкова програма 7. Това те бяха решени в Хоризонт 2020. Установено е добро сътрудничество с комисията, провеждаме редовен диалог. Оставам с впечатлението, че комисията проявява готовност за сътрудничество с нас. Същото въжи и за нас. Една от основните препоръки на Сметната палата се отнася до радикално упростяване на системата. Ако погледнем грешките допуснати през 2013 година при прилагането на рамкова програма 7, то ще видим, че сложността на разпоредбите на нормативната уредба наистина поставя бариера пред научно-изследователската дейност. Обеден съм, че Европейската комисия проявява ангажираност за упростяването на правилата. Важно е също така да се поддържа постоянен контакт с бенефициентите, университетите, малките и средните предприятия, научно-изследователските институти, за да се установят реалните проблеми, реалния недостиг на капацитет в областта на научно-изследователската дейност в Европа. Ще се опитам да направя колкото се може повече работни посещения в центрове от значение за новаторството и научно-изследователската дейност в Европа. Прекият контакт с бенефициентите е много полезен за нас. Така можем да установим какви са реалните проблеми, при прилагането на общоевропейските разпоредби за научно-изследователската дейност и новаторството. Преките контакти може да са полезни за обмен между Комисията, Европейската сметна палата и парламента. Сложността на правилата, това е една от констатациите ми, е свързана и с друг проблем. Не винаги е ясно как следва да се прилагат правилата и как следва да се тълкуват. Това ни навежда на друг въпрос, във връзка с който наистина съм загрижен, а именно въпроса за правната сигурност. Научните работници чиято основна дейност е научно-изследователската, дали наистина са наясно с това как следва да прилагат правилата. В бъдеще се надявам, се възнамерявам, извинете, по-подробно да разгледам този проблем. Преди време посетих университет в Обединеното кралство. Там имаше служители, които работеха на пълен работен ден по проект на Европейския съюз. Това са примери за проблеми, към които трябва да подходим много внимателно към прилагането на правилата. Те трябва да се прилагат така, че да не се поставят бариери пред научно-изследователската дейност. Ще установя активни контакти с бенефициенти и ще се вслушвам наистина в гласа на научните среди. Така се надявам да допринеса към цикъла на извличане на полки. Глава 8, точка 4.8 засяга процента на грешки, но не това е най-важният проблем. Най-важният проблем, който трябва да разрешим е усъвършенстването. Трябва да работим и върху резултатите. Работим по специален доклад за функционирането на Европейския новаторски институт в Унгария. Работим също така и по подобряване на резултатите по директивата за услугите. Госпожо председател, новаторството и научно-изследователската дейност са от основно значение за обществото и европейските граждани. Те са за това и важна част от Хоризонт 2020. Според мен достъпността на Хоризонт 2020 е важна. Важно е колкото се може повече заинтересовани страни да имат възможност да участват в Хоризонт 2020. Ето защо според мен най-добре можем да постигнем усъвършенстване, ако се получим от миналото взаимодействието между Комисията, Сметната палата и Европейския парламент, както и разбира се между съвета, е много важно с оглед постигането на положителни промени. Госпожо Гресле, уважаеми заместник председатели на Комисията по бюджетен контрол, уважаеми членове, благодаря ви за възможността да ви представя глава 8 от специалния ни доклад – с удоволствие ще си сътруднича с вас в областта на новаторството и научно-изследователската дейност. Благодаря, господин Бренинг Майер. Господин комисар, струва ми се, че сме в ситуация, в която сме били в миналото. Не веднъж сме говорили за това колко са сложни правилата и че трябва да се упростят. Надявам се сега да постигнем реални резултати. Бих искала да кажете няколко думи по този въпрос, както и във връзка с резервите по голяма част от бюджета. Как смятате да процедирате в бъдеще? Още веднъж добре дошъл. Имате думата. Мисис Грасля, uh, dear vice chairs. Госпожо Гресле, почитаеми депутати, господин Бракемайер, колеги. Много се радвам, че съм тук за първи път, за да мога да отговоря на вашите въпроси като част от процедурата по освобождаване от отговорност за 2013 година. Наскоро бях назначен, но внимателно разгледах доклада на Сметната палата. Имам огромно желание да ви слушам и да влезем в диалог. Бях част от португалското правителство и висококачествените разходване, висококачественото разходване на бюджета е много важно за мен, както и доброто финансово управление. Не може да се пилеят при на европейския данакоплатец. Като погледнем процента грешки в тази глава, където са включени много цели на политиките, като например научни изследвания, новаторство, образование, сигурност, миграция, мерки за борба с резултат от финансовата криза, можем да кажем, че е, грешките са 4,6%. Това е висок, по-висок процент от миналата година. Но, що се отнася до е, инвестициите в научно-изследователска дейност, палатата в 8.8 казва, че грешките са от сходен тип е, с предходните години. Що се отнася до научно-изследователската част, палатата рисува една картина на редовността на плащанията, която се потвърждава от нашите заключения. По-настоящем смятаме, че около 5% е, са грешките. Има корекции, както знаете, възстановяване на средства е, и след взимането им предвид, е, това е цифрата. Има грешки в всички рубрики. Господин Бренингмайер го каза. Палатата посочва някои много интересни моменти и аз искам да ги посоча. Първо, неточни разходи за лични разходи след това по-големи суми, отколкото са заявени, неточни е, изчисления на преките разходи и деклариране на непреки данъци, особено ДДС. Палатата посочва също така, че има неточни изчисления на непреките разходи, което се дължи на включването на разходи, свързани с научни изследвания. Има грешки също така сред различните видове бенефициери, но доказателствата показват, че МСП и новите участници в рамковата програма по-често допускат грешки или поне при тях има по-висок риск за грешка. Какво прави Европейската комисия, за да ограничи е, броя на грешките, които се допускат? Нека да започнем с рамкова програма 7, която покрива всички разходи, аудитирани от палатата. Продължаваме програмата за експост проверки. 500 одита се правят годишно. Те включват бенефициери, които получават около 65% от тази рамкова програма. След това има ексанте проверки, провеждани от Европейската комисия. Това е само в две области. По-големите заявки за плащания се покриват от одитните сертификати. Те не са идеални, но намаляват най-общо казано процента на грешките, както е, записал и, както е записала и палатата в параграф 8.20. Продължаваме с усилията също така да предоставяме по-конкретни и специфични указания на бенефициерите. Това се основава на един документ за десетте най-често срещани грешки и как да бъдат поправени те. Хиляди координатори, научни работници, финансисти са информирани за това как да избягват тези грешки на събития, организирани в цяла Европа. Има указания по хоризонт 2020 година, максимално рано, много по-рано, отколкото преди. И това ще продължи и в бъдеще. Накрая, в края на 2014 година, този документ за 10 най-често срещани грешки бе раздаден отново на всички 23 000 бенефициери по рамкова програма 7. Трябва да се отбележи, че тези мерки са насочени също към изпълнение на препоръките на палатата по рамкова програма 7. Палатата също така препоръчва контролът да се основава на риск и да се съсредоточаваме върху високорискови бенефициери. Съгласен съм. И работим по това. Не искаме само да занижим процента на грешките, като част от актуализираните ни стратегия за борба с измамите, искаме и намаляване на тези грешки. Намаляване на административната тежест не означава липса на контрол. Не, напротив, това означава целенасочени проверки. Предшественика ми, госпожа Геген Куин, каза, че няма смисъл научно-изследователските центрове да получават допълнителна административна тежест, като се правят повече одити или като се иска повече информация преди плащанията. Генералният директор, който е тук до мен, е, отговаря за научни изследвания, постоянно повтаря това в годишните си доклади, както и тук пред вас. Аз съм съгласен с тях, но макар че няма възможност за допълнителни промени от правен характер на седма рамкова програма, аз смятам, че трябва да усъвършенстваме програмата си, за да сведем процента на грешки до минимум. Нека сега поговоря за Хоризонт 2020. Постигането на резултати и въздействие означава учените да получат най-добрите условия за труд – те трябва да бъдат освободени от излишна административна тежест, необходимо упростяване на правилата, което пък ще означава по-малко грешки. Това е сърцевината на програмата. Упростяването за бенефициарите би било добро за тях, защото то ще намали и грешките. Упростяването се подкрепя и от Европейския парламент. Благодаря ви. Радикалното упростяване, което въведахме в Хоризонт 2020, както каза и господин Бренинг Майер, са свързани и с общите грешки, които споменах. Необходими са по-прости правила за записване на работата на часовете работа по определена програма. Ако работиш на пълен работен ден, няма нужда да записваш колко часа си работил. В крайна сметка това е нещо просто. След това приемане на бюджетирани елементи в личните разходи в някои от случаите. На трето място ДДС. В съответната страна много често има възстановяване на ДДС. След това една обща ставка за непреките разходи. Когато прочетах доклада на палатата, а, всъщност искам да се върна на първа таблица. Тя иллюстрира това, което казах току-що. В тази таблица се говори за три вида грешки от страна на палатата и се казва, че те са идентифицирани. Първо, лични разходи, които се основават на прогнозни цифри. Сега обаче с Хоризонт 2020 година даваме възможност все повече да се използват прогнозни стойности. Така че това е включено. След това ДДС, включването на ДДС. ДДС обаче е по хоризонта ако не е възстановимо, вече би могло да се смята за част от проекта и проектните разходи. След това а, непреки разходи и непряко свързани към доклада, но те а, са една обща единна ставка по програмата Хоризонт 2020 година. В случая с а, тази котийка или таблица, а, трябва да кажа, че ние сме отговорили на всички изисквания на палатата. Затова смятам, че процента на грешките ще бъде много по-нисък, когато започнем да аудитираме разходите по тази програма през 2016 година. Опростяването, което въведахме по хоризонта, както видяхме днес, е факт в своето становище по предложението на комисията за правила за участие в Хоризонт 2020 година, палатата казва, че новия модел за финансиране е радикално опростен в сравнение с седма рамкова и в него се очакват по-малко грешки. Анализа на грешките, които посочва палатата, показва, че някои от тези грешки могат да бъдат избегнати с новите правила. Особено насърчаващо е това, че нези участници, които искат да спазват правилата, сега много по-лесно могат да го правят по новата програма. Важно обаче да се каже, че има граници, до които могат да се намаляват е, процентите на грешките. Както знаете, растежът и работните места са с центъра на нашите приоритети. МСП също са в сърцевината на тази стратегия. В доклад за годишната си дейност 2014 година директорът или генералният директор за научни изследвания казва, че процента на грешките при МСП е двойно по-висок от средния и че процентът на грешките за новите участници е три пъти над или три пъти средният. Не искаме новодошлите и МСП да са извън програмата, само за да ни изглеждат добре процента на грешките. По-голямата подкрепа за МСП е изключително важна, за да има повече новаторство в европейската економика. Отварянето към нови участници е изключително важно за подобряване на научно-изследователският ландшафт в Европа Разбира се, това ще означава повече грешки, но това е един риск, който си струва да поемем. Научно-изследователската дейност, както знаете, е много сложна и многолика, но е изключително важна за създаване на работни места и растеж. Определени рискове трябва да се поемат, ако искаме да постигнем целите си в научната сфера. Достигането на приемливо ниво на грешки, в същото време създавайки една конкурентоспособна научно-изследователска политика. Това ще остане едно предизвикателство за нас. Хоризонт 2012 година е един пробив за постигане или към постигането на по-добри инвестиции в научно-изследователска дейност на европейско ниво. Доброто финансово управление трябва да покрива и грешките, резултатите и изпълнението. В своето изслушване е, като кандидат комисар, аз казах, че искам да преценим какви са разходите ни и да измеря по-добре е, грешките. С удоволствие открих, че рамковата програма или рамковите програми всички тези години са включвали работата на нобелисти. Мей Бритън, медицина, Джон О'Кифи, медицина. Те са получили финансиране от рамковата програма. Това е успехът, от който имаме нужда, за да работим по-добре. Благодарение на научно-изследователското финансиране на Европейския съюз, учените сега могат да работят по-интензивно, като например по развиването или разработването на вакцина срещу а, ебола или други големи предизвикателства. Искам да се развиват и нашите центрове за а, качествена работа посредством инвестиции в разкриването на работни места. Искам да има добро финансово управление. Убеден съм, че можем да постигнем баланс между целите си и че ще ги постигнем по време на изпълнението на седма рамкова програма и а, Хоризонт 2020. Благодаря ви за тази възможност. Благодаря, господин комисар. Оценяваме това, което казахте. Оценяваме го високо. Високо оценяваме най-вече това, че нареждате сред приоритетите си опазването на средствата на дънакоплаците. Ние сме готови да ви съдействаме в рамките на този процес. Не бива обаче да се ограничаваме само с думи. Ще трябва приетите от нас правила да бъдат и прилагани. По-добре е да отменим някои правила при положение, че не ги спазваме. Господин Ник. Е, Благодаря, госпожо председател. Бих искал първо да ви пожелая една хубава и успешна нова година. Сега, първите ми забележки показаното от е, господин комисар. Месец след като поем, поех този пост, установих, че като че ли перспективата за в научния фронт се промени. Ние трябва да имаме нов подход към проблемите, за да можем да ги разрешиме. Вече споменахме от една страна проблема свързан с недостатъчното финансиране и второ проблема с недоизплатените, непогасените фактури. Европейските депутати биха искали да знаят как ще разрешим този проблем. Много са непогасените фактури, много са неизвършените изплащания. Как ще се справиме с това? една по стрикна, една проупростена рамка е необходима за развитието на научната и развойна дейност в Европа. Ако искаме да, и да, бъдем, да продължиме да бъдем водещ двигател в тази област, трябва да намериме решение. Ако искаме да разрешиме проблеми, свързани с заетостта, конкурентоспособността и така нататък, отговора се намира в научните изследвания. Но научните изследвания изискват финансиране. Така че ние смятаме, че става дума за, едно, за една изваредно важна дейност, едно значимо, една значима дейност. Междувременно обаче установяваме, че процента на грешките се увеличил от 3,6 на 4,6% и добавената стойност или европейската добавена стойност на проектите практически спада от увеличаването на процента грешки. Така че ще трябва да вземем предвид всички препоръки на Сметната палата за това. Също време, но трябва да се преразгледат и нормите за подбор. Знаеме, че малките и средни предприятия са а, гръбначния стълб на европейската економика. Също обаче при тях се допусват, допускат повече грешки. А, е, Европейската комисия е права а, е, да предвижда упростяване на правилата е, на е, програма Хоризонт 2020, за да може да е, се улесни работата на малките и средни предприятия и на стартъп предприятията. Европейската комисия не би искала те да бъдат изключени от РП-7, а напротив да бъдат цялостно, да бъдат част от тази програма. Какви са обаче мерките, които ще вземете, за да се избегнат допълнително, допълнително натрупване на грешки за малки и средни предприятия? По какъв начин биха могли да се намалят административните разходи, без това да повлияе върху качеството на извършения контрол? А, а, как. А И също така от, оди, аудиторите може би не знаят, нямат достатъчни инструкции основно относно е, допълнителните непреки разходи, които трябва да се вземат предвид. Какви мерки ще вземете за това? Ще има ли единен показател за оценяване на резултатите? Е, за отчитане на грешките, както и за отчитане на резултатността на различните проекти, включени в Хоризонт 2020. Благодаря. Думата на господин комисар. Благодаря за въпросите. Благодаря господин Ника. Ще започна с а, първия ви въпрос, а, свързан с а, плащанията и кредите за плащания. Спомняте си, че при изслушването ми аз а, бях а, много откровен и а, отчетах, че се сблъскваме с а, много а, проблеми има много закъснели плащания от 2014 година и а, че ня... някои от фактурите ще бъдат изплатени през 2015 вместо в края на 2014, както беше редни. А, допълнителните 8 милиона, които получихме в края на годината, вече са разходвани не е останала е и една стотинка. Все още не 85 милиона са необходими от бюджет 2015, но те не са предвидени в този бюджет. Така че момента това, което правиме е, е от отлагаме или удължаваме сроковете. Второ, намалихме средното равнище на префинансирането до 35% на някои проекти. Бих искал също така да приветствам факта, че предвидените средства за 2015 година за хоризонта 2020 отговарят на предвижданията, така че е, с удоволствие можем да отчетем, че ще има баланс и наистина благодаря на Европейският е, парламент за това, че ни помогнаха да решиме този проблем Е, наистина вашата, вашата помощ беше от огромно е, значение. Е, тя беше необходима. Необходими бяха допълнителни кредити за плащане за 2015 година. Сега по втория въпрос на господин Ника, свързан с малките и средни предприятия. Както аз вече заявих, малките и средни предприятия, особено тези, които за първ път са включени в програмата, отчитат по-висок процент на грешки. Но същевременно участието на а, нови, но все повече малки и средни предприятия е от огромно значение, защото ако искаме повече новаторство, ако искаме повече научна а, дейност, а, малките и средни предприятия трябва да бъдат а, да участват в рамковата програма. Те трябва да бъдат двигателите на тази програма. А, вече разполагаме с по-прости, по-простени правила, които а, така отговарят на нуждите и възможностите на малките и средни предприятия. Аз а, в миналото си аз съм, също съм работил в а, частния сектор и знам, че е необходимо правилата да могат да бъдат бързо разбрани и бързо а, приложени. По, по-лесно е това, което въведахме като правило 25% за непреки разходи. Също време включихме и ДДС. Това също е от огромно значение за малките и средни предприятия. Също така и имаме два, две ставки 100% за, и 70% за новаторството. Така че това са примери за упростяване на правилата за управление на програма Хоризонт 2020. И мисля, че наистина резултатите няма да закъснеят и ще отчетеме положително, положителни резултати в близко бъдеще. Колкото до независимите одитни сертификати, ясно искам да заявя, че аудиторите, които издават тези сертификати, се назначават от бенефициентите. А всъщност, както казах, тези сертификати наистина не са съвършени сами по себе си, но също времено спомагат за намаляване на процента на грешките около 50% по-малко грешки се установяват в случаите, когато е наличен сертификата. Така че те не са съвършенни, както казах, но те спомагат за намаляване на грешките. Ние също, времено вече предоставяме повече насоки, повече информация на тези, които издават сертификатите и е, на новите правила ще бъдат от полза както за бенефициентите, така и за аудиторите, така че мисля, че те играят важна роля. Благодаря ви. Много колеги са се записали за изказване. Моля да се ограничавате в рамките на две минути. Ще ще следя за спазването на времето за изказване. Приветствам с добре дошъл господин Капе, член на Комисията по промишленост и енергетика. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. В Комисията по промишленост и енергетика през декември имахме възможност да разговаряме с господин комисаря. Много е важно да проведем този разговор и тук, тъй като работата на вашата комисия е особено важна за контрола върху разходите. Днес казахте, че процентът на грешки по седма рамкова програма е 5% и че е била 3% за 2013 година. Каква е вашата прогноза за хоризонт 2020, като се има предвид, че средният процент на грешки през 2013 година бе 4,6%? Още един въпрос. Господин Бренинг Майер заяви, че се работи по усъвършенстването на одита на резултатите. Това според мен е много важно. Какво ме интересува най-вече? Казахте, че при МСП процентът на грешки е два пъти по-висок висок а при новите участници три пъти по-висок. Има ли специални насоки за одитите на резултатите за МСП и за новите участници? Аз самата знам от опит, че е много трудно в моята страна за надзорния съвет на една, едно дружество за насърчаване на научно-изследователските дей... на научно-изследователската дейност. Как ще си сътрудничите с тези структури за усъвършенстването на одита на резултатите? Председателката, благодаря ви. Съжалявам, не можах да ви разчита името в началото. Господин комисар. Thank you very much. Uh, and, uh, Благодаря. Наистина се радвам да ви видя отново. Във въпроса си засегнахте един проблем, който според мен е много важен, а именно какъв ще е ефектът от Хоризонт 2020. Като комисар мога да заявя, че ефектът от тази програма ще бъде много положителен. Дейностите по тази програма, начинът по който тя бе разработена, ще доведат до много положителен ефект. Не мога обаче да се ангажирам с цифрова прогноза за бъдещето. Не мога да ви кажа точно какъв ще е процентът на грешки. От една страна нямам необходимите за това инструменти. От друга страна, мисля, че трябва да продължим да работим по опростяването. Опростяването не е еднократна мярка. Това е дългосрочен процес, който ще провеждаме в течение на години. Поемам ангажимент за поетапна работа Постоянно ще проверяваме дали дейностите водят до желания от нас резултат. Трябва да разгледаме процента на грешки, но трябва да отчетем и други фактори. Важно е да извършваме това на в рамките на многогодишен процес. Говорихте за 5%. Важно е те да се разглеждат в рамките на многогодишен период, да се види какви корекции са направени, какви средства са били възстановени, за да се стигне до 3%. Като цяло мога да кажа, че в момента нищо не можем да предскажем не мога да ви посоча конкретна цифра, но през следващите години ще продължа да поддържам връзка с вас. Тогава ще можем да ви представим и конкретни резултати. Говорихте за малките и средни предприятия. Този въпрос наистина е основен за нас и е повод за загриженост. Разговарях с бенефициенти, разговарях с хора, които се намират в тази конкретна ситуация. Повечето от тях, онези, които наистина добре си вършат работата, се съсредоточават върху своите проекти, върху научно-изследователската дейност. Опростени са правилата за Хоризонт 2020, т.е ще бъде улеснена процедурата и за малките и средни предприятия. Това според мен дава отговор на въпроса ви. В началото госпожа Гресле каза нещо много важно. Тя каза, че трябва да се спрем върху правилата, но ако хората не спазват правилата, защото са прекалено сложни, то ще трябва да направим нещо. Напълно съм съгласен с нея. Благодаря ви за много добрия въпрос. Госпожа Аяла Сендер за две минути. Благодаря, госпожо председател. Нека и аз изразя своето съжаление във връзка с атаката срещу редакцията на Шарли Хебдо. Господин Бренинг Майер говори за цикъла на извличане на полуки, на учене. Мисля, че той ще ни е много полезен. Господин Моедаш, добре дошъл. Вие за пръв път присъствате на наше заседание. Искам да ви задам един въпрос, който съм поставяла и преди. Зададох го на представител на вашата генерална дирекция, който тогава не ме разбра много добре. Мисля, че ще трябва да се установи ясно кои са младшите и старши ръководители на проекти. Важно е да се знае от кои държави са старшите, по-високо поставените ръководители в сравнение с младшите, по-низко поставените. Има информация по този въпрос за 2012 година но е много трудно да се работи с тази информация. Аз самата не можах да намеря конкретни факти на страниците на генералните дирекции. Някои грешки могат да бъдат приети, като вземем предвид, че научно-изследователската и развойна дейност и новаторството предполагат определен риск. Много е трудно за работещите в областта на научно-изследователската дейност в Европа да създадат дружества. Господин комисар. Благодаря ви за въпроса. Мисля, че засегнахте въпрос 12 от писмения документ. В отговора си сме ви изпратили линк. Вероятно не сте намерили този линк. Заедно с генералния директор ще се погрижа за това да получите повече от само един линк. Ще се погрижа за това реално да получите информация. Важно е да отбележим, че седма рамкова програма не предвижда по-младши и по-старши бенефициенти. Това е аспект, по кой, който трябва да обсъдим допълнително, може би в писмена форма или по имейла. Ще можем да ви предоставим допълнителна информация. Говорихте и за важния въпрос, свързан с процента на грешки. Един предприемач или един научен работник – допуска грешки, но те трябва да се тълкуват положително, тъй като са част от един процес. Процес на откриване на учене. От една страна трябва да проявяваме доверие, от друга страна трябва да упражняваме контрол. Именно този баланс между доверието и контрола, според мен, е важен. Трябва да се постигне такъв баланс. Това е най-голямото предизвикателство. Но чрез взаимодействието между парламента и Европейската сметна палата в рамките на нашата работа със сигурност ще можем да постигнем такъв баланс. Напълно съм съгласен с казаното от вас. Госпожа Сулин за две минути. Хвала за беседо, председуюча. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на първо място на всичките, които сте тук за вашата презентация. Има една стратегия срещу измамите. Говорихте за нея. Смятам, че грешките, свързани с измама, са една много тънка граница, която много трудно може да бъде определена когато се правят разследвания, за да се види дали става дума за една грешка, която е направена неволно или е истинска злонамерена грешка. Сега, какво правим ние с тази стратегия? Какви разпоредби въвеждаме или поне вие го правите? Можете ли да представите тази стратегия за борба с измамите и в каква посока ще се върви? Как оценявате нейната ефикасност при изпълнение? Имате думата, господин комисар. For, uh, for Благодаря за въпроса. Нещо много важно казахте а то е да се направи ясно разграничение между грешка и измама. Като погледнем процента на грешките и доклада на палатата, ще видим, че там се наблюдават грешките. А много често се случва при попълване на формулярите се записва пряк разход в графата непряк и обратно. И това е грешка. Тоест, правиш наистина, допускаш грешка, но това не е измама. Що се отнася до измамите, всичко това отива при Олаф. Имам тук до себе си генерален директор, който би могъл да ви даде малко повече информация за измамите. Но там вече темата е съвсем друга и Европейската комисия не само в сферата научните изследвания, а навсякъде би искала пряко да атакува измамите. Ежедневно. Когато погледнем годишния доклад за дейността, ще видите, че включваме е, процент на разкритите измами или поне установените измами. Това е част от нашата стратегия. Имаме хора, които са обучени от нашите служители. Не може да се публикува прекалено много информация по въпроси, които са много деликатни, тъй като в момента тече следствие. Важно е да се направи това разграничение и пред обществеността, защото когато хората гледат процента на грешките, е, задават е, въпроси, Говоря за хора, които не се занимават с политика и се объркват често, задавайки ми въпроси, т.е. бъркат грешките с измамите. Господин генерален директор Смит, за 2013 година с колко случая по подозрение в измами е бил сезиран Олаф? Е, е, Госпожо Грасле, на 71-а страница от годишния доклад за дейността имаме раздел, който се занимава с превенция на измамите и откриване на измами. За тази цел имаме стратегия, която прилагаме надлежно. 2013 година има 10 случая, които са изпратени в Олаф 2013, пак казва ораторът, 11 случая са изпратени на Олаф. Това е а, информацията за а, случаите, които са изпратени на Олаф. Това се споменава на 71 страница в доклада, годишния доклад за дейността. И аз се включих в списъка на желаящите да се изкажат. Господин комисар, искам да обсъдя с вас три групи от теми. Първо, надежността на цифровите данни. Вътрешният аудитор на комисията твърди, че аудиторската извадка е била обработена само в размер от 84%, а би трябвало стоеността да е 100%. Върху тези 84% се основава и процентът на грешки, посочен в годишния доклад за дейността. Доколко според вас тези цифри са надежни, тъй като обикновено необходимата стойност е 100%? Второ, екстернализирането на вътрешни разходи от Генерална дирекция научно-изследователска дейност. Става дума за съвместни инициативи, например инициативата ИМИ по медицински въпроси. Има резерви по бюджета на тази инициатива в размер от 200 милиона евро. В този бюджет са поставени административни разходи. Не знаем точно как ще се процедира по-нататък. Нямаме никаква информация. Бихте ли ни дали повече информация за ИМИ? Третият ми въпрос е свързан с аудиторските доклади за освояване на знания и умения през целия живот и младеща в действие. Поискахме тези аудиторски доклади още през август месец. Ще чакам, докато не ги получа. Thank you very much for the... Благодаря за въпросите, госпожо Гресле. Ще започна с първи въпрос. споменахте 84%. Съгласен съм. Трябва да целим 100% и ние ще го правим. Но, когато споменавате тези 84, това е цифрата за 12-та година. Годишният доклад от 12-та година я посочва. Ако погледнете 13-та година, в доклада, ще видите, че пише 96%. Нещата се подобряват. Надявам се да стигнем до 100%. Това е нашата цел. Но 13-та година добрите новини са, че цифрата е по-висока от 84 и казах 96% три одита не са завършили от тези 162, които са били подбрани. Случаите са много сложни, такът все още успорванията, но исках да ви кажа, че съм съгласен с вас. Трябва да целим 100%. Още нещо важно, което казахте беше за изнасяне на разходите навън и съвместните предприятия. Посочихте точния проблем. Как можем да направим така, че тази съвместни предприятия могат да бъдат обект на мониторинг и контрол от страна на нас и тези мониторинг и контрол да са ефикасни? Мога да ви обещая, че лично ще задавам въпроси а, в този смисъл поглеждам механизма, който съществува днес и виждам, че що се отнася до правата на гласуване в борда на тези съвместни предприятия, там имаме 50% от гласовете. Тоест играем важна роля при назначаване на изпълнителния директор. Изпълнителният директор има същите задължения, като и все, каквито има и всеки един генерален директор. Това е съвсем ясно имаме право на вето по основни финансови решения. Мисля, че процеса на мониторинг и надзор е доста стриктен, но мога да обещая тук пред всички, че ще следя този въпрос. Но механизмите като такива, мисля, че дават гаранции – и те ще ни доведат е, до един добър мониторинг и надзор. След това Що се отнася до IMI, ако е необходимо, ще ви дам подробности но ако погледнем процента на разходи за IMI е, до 2013 година, 5,8% е цифрата, която мога да цитирам. Това е горе-долу около средната стойност. И ако сега говоря за остатъчния процент грешки, това ще означава 3,6%. Нещо много сходно на грешките в рамковата програма, седма рамкова програма. Палатата излезе с квалифицирано становище за IMI 13-та година, тъй като 2,3% бе процента на грешките в подбраните аудитирани случаи ще се занимая с въпроса, но мисля, че за момента информацията, с която разполагам за IMI и остатъчна грешка, отговарят на седма рамкова програма и стойностите там. Но така или иначе подробно ще разгледам нещата. И директора ще дойде. Директорът ще дойде. И не на последно място, Въпрос. Последният въпрос за Турция. Колегата Наврачич отговаря за този въпрос. В писмените отговори, които ни бяха изпратени, той казва, че препоръките, направени от аудиторите и службите, са такива, че вече са предприяти действия по тях. Ако сте поискали този документ през август и още не сте го получили, аз ще се взема с въпроса, ще говоря с колегата, за да получите документа в максимално кратки срокове. Веднага ще го направя. Благодаря ви за въпросите. Oh, uh, Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за информацията. Два въпроса ще засегна. Първият подкрепата за източниците в бюджета. Научните изследвания са един много диверсифициран а, сегмент и притоците на средства там идват от различни средства. При кохезионната политика имаше други а, а, източници, след това се появи стратегията 2020 година. Без успешна координация това може доведе до едно недобро използване на европейските средства. Въпросът ми е какво правите и какво възнамерявате да направите, за да няма презастъпване или застъпване на подкрепата, която се дава на Генерална дирекция научни изследвания и какво прави тази дирекция, за да има взаимодопълване и ясни източници на финансиране. Вторият въпрос научно-изследователски проекти са на ръба между академична дейност и бизнес пласмент, свързани с печалба. Много е трудно да се заложат съответни индикатори при такава неясна позиция на тези проекти. По-ясни ли са вече индикаторите, които измерват ефективността на проектите? И имам и трети въпрос. Много бърз. Ще се вместе в рамките на две минути. Научно-изследователската помощ е, бе променена, що се отнася до приоритетите в сравнение с е, периода 2007-2013. Тази промяна отразена ли е в е, инструментите за програмиране в държавите членки? И накрая ще ви благодаря. Благодаря на вашата генерална дирекция, защото според мен работите отлично по Хоризонт 2020. Тя работи. Кохезионната политика се бави. Радвам се, че вие работите така, както работите. Благодаря. ми бите. Господин комисар, благодаря. Благодаря за това, че благодарихте за нашата генерална дирекция за извършената работа, но в крайна сметка работата на нас, политиците и резултат, резултатите зависят от работата на целия екип, така че благодаря ви още веднъж. Сега по първия ви въпрос. Както казах по време на изслушването, това е един от моите приоритети, как да запълним празнотата <laughs> между тези, които вече са постигнали в отлични резултати и тези, които се стремат към тях. Така че, наистина, в рамките на Хоризонт 2020 бе извършено от огромна работа, благодарение също така на помощта на парламента. Включихме новите мерки, които ще спомогнат наистина да има така и развитие крачка напред към отличните е, резултати. Но е, как можем да използваме по-добре структурните средства. Създаде се екипа в рамките на Генералната дирекция и работа с колегата Колина Крето, за да обединиме усилията на двете генерални дирекции за по-доброто използване на структурните фондове за изпълнение на хоризонта 2020. Колкото до показателите, индикаторите, които вие споменахте, това наистина е един от е, основните проблеми, с които се сблъскваме ние, политиците, е, при изпълнение на е, своите задачи лесно е да се мери това, което е лесно за мерене. Можем да измерим лесно количество, количествата по принцип, средствата или това, което влагаме първоначално, но много е по-трудно да бъдат измерени резултатите или постиженията. Така че важно е да се да се намерят онези показатели, които ни, ни позволят да можем да отчетеме постиженията, защото и всъщност този индикатор за изчисляване или за измерване на постиженията е всъщност един микс от най-различни показатели. И и академичните е среди ще се съгласат с нас, защото тук не става дума само за а, публикации, защото и в академичния свят въпроса не е само в броя на публикациите, но а, и резултатите, които проистичат от това, колко стартъп предприятия могат да бъдат създадени, а, какво по какъв начин могат да се постигнат съответните резултати. И още веднъж ви благодаря за въпросите, които зададахте. Благодаря, господин комисар. Няма други желаящи да се изкажат. Искат ли да вземат отношение представителите на Европейската сметна палата? Господин Бренинг Майер. Uh, благодаря, госпожо Гресли. Искам само да добавя нещо. Тук някой зададе въпроса за измамите и борбата с измамите в областта на в науч, научните изследвания. Казахме, че някои случаи са предадени директно на Олаф. Става дума за един ограничен брой казуси. През 2013 година ние лично се сблъснахме само с три казуса, които бяха последствие прехвърлени на Олаф. Така че по-скоро става дума за грешки, отколкото за измама. Е, но както каза господин комисара, тук не става дума само за немърливост или не, а, невъзможност. Има хора, които просто не умеят, не могат да попълват съответните документи. Благодаря ви. Господин комисар, преди малко казахте нещо, по което искам да се изкажа в качеството си на докладчика, именно многогодишните цикли – когато разглеждаме процесите в рамките на няколко години, виждаме, че има приемственост. Не мисля, че трябва да противопоставяме тези два принципа. Разглеждането на ежегодна основа и на многогодишна основа. Европейската сметна палата се интересува от въпроса за законността. А, за комисията са важни отрицателните отражения върху бюджета на Европейския съюз. Всяка една от тези две институции има своите основания. Не би следвало обаче да изискваме от Европейската сметна палата да използва методите на комисията, тъй като двете институции преследват съвсем различни цели. Исках да кажа това, тъй като Комисията и Европейската сметна палата постоянно спорят по този въпрос. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни, господин комисар. За нас беше удоволствие. Сега преминаваме към следващата точка – освобождаване от отговорност на други институции. Преди това обаче нека се обърна към тези, които отговарят за техническата поддръжка тук. Ужасно е студено в залата не ми се иска тук постоянно да се разболяваме. Наистина е много студено. Не може ли да се изключи климатика? Дори и на мъжете сред нас им е студено. Тоест проблема не е само на колежките. Не може ли да изключим климатика? Духа все едно сме в открито море. Wir haben unterschiedliche Sitzungssäle, aber der hier ist nur wirklich besonders problematisch.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 Bitte können wir einfach weitermachen. Може ли да продължим работа? Сърдечно приветствам с добре дошъл генералния секретар на Съда на Европейския съюз, господин Ескобар. Добре дошъл на генералния секретар на Сметната палата, господин Гарсия, на генералния секретар на Економическия и социален комитет, господин Планерс, на генералния секретар на Комитета на регионите, господин Боянек, на генералния секретар на Европейския омбудсман, госпожа Хаден и на генералния секретар на надзорния орган за защита на данните, господин Доксен. Приветствам и представителя на Сметната палата, господин Томе Могоруца. Сега ще му дам думата, за да ни представи съответната глава от годишния доклад на Европейската Сметна палата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. В ден, в който а, е, така, свободата беше жертва на атака, нека да а, е, израза своята солидарност с онези, които е, и семействата на онези, които станаха жертви. А, искам да ви покажа, да ви представя резултатите от а, работата през 2013 година, свързани с административни и други разходи. 10 милиарда и 6 милион евро са били разходвани. Това са разходи за човешки ресурси, както и за сградния фонд и информационните технологии. През 2013 година Сметната палата направи проверка на 130 транзакции от всички институции. Сто и свързани с работата на комисията, като службата за външна дейност беше е, аудитирана отделно от от, е, от останалите проверки бяха направени в другите институции, Европейския омбудсман, е, Агенцията за защита на данни и така нататък. През 2013 година бяха направени контроли в Европейската комисия и Европейският съд, докато през 2012 година в другите институции. Дами и господа, през 2013 година резултатите от одита, извършен от Сметната палата, беше следне. Резултатите са положителни и транзакциите, извършени през 2013 година, са редовни и законни и почиват на всички правила. Е, Сметната палата смятат, че 15 от 157-те е, направени проверки отчитат е, грешки в е, размер на 1%. Що се отнася до другите институции, 16-те казуса разглеждани през 2013 година ням, не съдържат грешки. Така че няма нарушения а, при а, набирането на личен състав или веждане на а, търгове от страна на институцията. Препоръките, правени в миналото, са били взети предвид и резултатите ще бъдат включени при отчитане на проверките в 2014 и 2015 година. Благодаря ви и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. След малко ще дам думата на господин Чернецки, който е наш докладчик, а сега давам думата на господин Ескобар от Съда на Европейския съюз. Е- Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията по бюджетен контрол и на господин Чернес, Чернески. Искам да ви представя основната дейност на институцията, която представлявам за 2013 година. Знаете, че Европейския, съюз, Европейския съд държи много на диалога, провеждан с Комисията по бюджетна, бюджетен контрол и комисията и съдът всяка година взема много на сериозно препоръките, отправени ни от вашата комисия. През 2013 година Европейският съд използва много интензивно и ефективно своите ресурси. 98% бяха освоените средства и 98% беше също така използван човешкия ресурс, т.е. на практика имаме 100% изпълнение на бюджета. Европейският съд както каза и Сметната палата, бди много всички операции и транзакции да бъдат редовни и законни и за това Сметната палата не излезе с забележки или допълнителни препоръки към, по работата на съда през 2013 година. За последен път такива забележки ни бяха отправени през 2010 година. През 2013 година имаше ем, огромен брой допълнителен, допълнителни дела, които бяха разгледани от трите инстанции на съда. Предвид увеличаването на ем, броя на делата, а ние не можем да отлагаме, ние трябва да разгледаме всички дела, които са внесени, е, направихме всичко възможно да няма задръстване, ако мога така да се израза. През 42% е, бяха е, повече завършените дела през 2007-2013 година. Първо, от законодателна гледна точка през 2013 година, 2013 година беше първата година, в която беха наложени новите правила за функциониране на Европейския съд, прияти през 2012 година. През 2013 съдът също така преработи и преструктурира процедурите след преговори с съвета, тъй като са е необходимо решението и на съвета и новата процедура ще се прилага от 2015 година нататъка. Що се отнася до законодателните мерки, през октомври 2011 година съдът предложи на парламента и съвета да бъде проведена една а, реформа в а, дълбочина на, а, на, на съда тъй като, знаете, както казах, броя на делата се увеличи. Предвид възможностите, възможностите залегнали в договора, предложихме назначаването на 12 допълнителни съдии, за да могат да бъдат разгледани всички дела, поступили в съда. Макар и това пред пред, предложение да бе подкрепено от Комисията по юридически въпроси и целия парламент, съвета не постигна съгласие относно начина по който ще се назначават тези съдии и все още не е, постигнато, не е постигнат някакъв консенсус в съвета. Надяваме се, че е, предвид нашите допълнителни предложения, ще, въпросът ще намери решение в най-скоро време. Това беха а, първите стъпки и първите реформи, които ние пре, проведахме. Е, вторият е, път или втора, второто, второто стъпало беше е, по-доброто използване на ресурсите. Знаете, че Европейският съд работи на 24 езика, така че трябваше да се оптимизира езиковия режим. Трябваше да вземем съответните мерки, за да намалиме бремето на е, езиковият, е, на използването на езиковите е, режими, използване на прибягване по-скоро до договори с външни фирми също така на намаляване обема на пледори, и на документите, които а, се а, произвеждат от съда. По този начин успяхме да намалим обема на преводите. Е, колкото до информационните технологии, от 2010 година е, преминаваме към електронизиране на документите. Първо на е, размяна на документи между съответните е, страни, все повече и повече и преди изключително размяната на документи става по електронен път, а от е, е, миналът, от е, миналата година. Вече нямаме е, и не разполагаме и с сборник на юриспруденциалните решения на картия. Самият сборник е вече електронизиран, съответно извършваме економии от гледна точка на публикуване и така нататък. Колкото до, до, до, до превода и е, електронните, използването на електронните е, технологии, трябва да, благод, да бъдем благодарни на другите институции за тясното сътрудничество и помощта, която ни оказаха тъй като успяхме благодарение с помощта на другите институции да изработиме необходимите електронни е, инструменти и съоръжения ко, е, за административното управление на личния състав, е, за управление на различните процедури и така нататък, които са много по-ефективни. И а, в заключение а, работните места. През 2013 година съкратихме с 1% работните места по същия, по същия начин, както това направиха и другите институции, т.е. съкратихме 20 работни места. Това доведе до е, спестяване, като, като разбира се, тези съкръщения станаха в администрацията, а не в е, съдийския е, състав. И, но тъй като този, този, този процент сам по себе си е по, по-значим, отколкото в останалите институции. В момента можем да отчетеме известен риск за по-нататъчното добро функциониране на съда. През последните години. Работиме в много тясно сътрудничество с останалите институции и благодариме на съответните комисии на Европейския парламент за помощта, както и за препоръките, които получаваме от Комисията по правни въпроси и другите специализирани комисии на Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин генерален секретар. Исках да изслушаме изложенията на представителите на всички институции. Исках да дам поради това думата на генералния секретар на Европейската сметна палата, но след 5 минути ще трябва да ви прекъсна, за да почетем с минута мълчание памета на жертвите на вчерашното нападение. Това е директивата на парламента, която трябва да спасим. Благодаря. Разбира се, ще спра след 5 минути, а до тогава може и да съм приключил. Ще ви изложа мерките предприяти от палатата през 2013 година. Приехме 17 доклада това е увеличение от 60% в сравнение с 2008. При изготвянето на тези доклади важна част от работата ни са проверките на място. През 2013 година имаше подобни проверки в рамките на над 6600 дни. Посетихме всички 28 държави членки както и няколко трети страни. Тези проверки засягаха дейности, извършвани в тези държави, финансирани от бюджета на Европейския съюз. Проверките се извършват в зависимост от риска, свързан с съответните проекти, в зависимост от тяхната относимост, това число и към работата на вашата комисия. През 2013 изготвихме специални доклади за научните изследвания, транспорта, сближаването, развитието на селските райони, сътрудничеството за развитие. Спряхме се най-вече върху актуалната за Европейския съюз тема, свързана с Близкия изток. Отчетохме и аспекти, свързани с финансовата криза, обърнахме внимание най-вече на последващи действия по коментари от предишни свои специални доклади. Всичко това целеше укрепването на контролната функция на парламента. Показателите ни за управление през 2013 година бяха положителни. Ползващите нашите доклади посочиха, че текстовете са с високо качество. Това бяха представители на парламента и на други органи. Препоръките ни бяха възприяти и от комисията. Прилагаме високи аудиторски стандарти и при обучението на аудитори. Трябва да гарантираме професионализма на своите аудитори. Но има един недостатък, а именно времето, което ни е необходимо за изготвянето на специални доклади. През 2013 година успяхме да намалим срока за изготвянето им, но все още не сме удовлетворени. Продължаваме да работим усилено по въпроса. Надявам се, че за 2014 година сроковете ще се съкратят още повече. Управление на ресурсите. Палатата се опитва да излезе с добър пример при управлението на човешките ресурси. Опитваме се да продължим да намаляваме човешките си ресурси с 5%, като същевременно увеличаваме броя на служителите, занимаващи се пряко с одит. Броят на аудиторите ни се увеличи с 75 души в сравнение с периода от преди 5 години, въпреки съкръщенията. Подобрихме и нивото на изпълнение на бюджета. Докладът на външния аудитор е положителен. Приложили сме по-голяма част от препоръките на външния аудитор, що се отнася до управлението в контекста на настоящата финансова криза искаме да дадем нов тласък на европейския проект. Във връзка с това ние от Европейската сметна палата напълно осъзнаваме, че трябва да работим ефективно като институция. За целта трябва да реорганизираме работата си, да повишим производителността си, да намалим разходите и да запазим същото ниво на допълнителни ползи от докладите си. За да постигнем всичко това, започнахме амбициозна програма, основаваща се на доклада от 2014 година, както и на доклад, изготвен от Комисията по бюджетен контрол. Той бе изготвен от вашата колега Аяла Сендер. Програмата ни се основава и на вътрешен доклад, изготвен от палатата. Председателката прекъсва оратора. Договорихме се да почетем памета на жертвите от вчерашното нападение, да изразим солидарността си спрямо Франция с едноминутно мълчание. Ich danke Ihnen. Благодаря ви. Господин Гарсия, с толкова интересно изложението ви, че ни се иска да ви послушаме още малко. Имате думата. Президента, simplemente finalizar eh, diciéndoles... Eh... Благодаря ви, госпожо председател. Приключвам ще ви изложа целите на амбициозната ни програма за реформи. Искаме да гарантираме по-доброто използване на ресурсите, искаме да подбираме проектите, които осъществяваме по-внимателно, така че да са по-актуални и по-ефикасни. Искаме да работим с по-бързи темпове, като същевременно гарантираме и качество на работа. Искаме също така да ви информираме редовно за работата по тази програма за реформи. Разполагате с годишния доклад за дейността ни. С готовност ще ви предоставя всякаква допълнителна информация. Председателката, благодаря. Продължаваме с економическия и социален комитет. Господин Планерс. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин докладчик, уважаеми членове на Европейския парламент, нека накратко синтезирам дейността ни през 2013 година. Приехме 200 становища и доклада, от тях 84 бяха изискани от Европейския парламент, а 30 бяха изискани от председателствата Проведохме 178 консултации, изслушвания и конференции с участието на гражданското общество в Брюксел, Европейския съюз и другаде. Наши членове участваха в 604 национални, международни прояви на високо равнище, както и в прояви на високо равнище, организирани от Европейския съюз. Някои от тях са отбелязани в годишния доклад за дейността си. Бюджетни и финансови дейности. През изминалите години положихме големи усилия в тази област – приспособихме прогнозните си разходи към извънредната финансова и бюджетна ситуация, в която се намират Европейския съюз, държавите членки, частния сектор и организациите на гражданското общество. Организирахме бюджета си съгласно рамката предложена от европейските институции, като тясно се придържахме към насоките и показателите на комисията. Намаляваме и ще продължаваме да намаляваме персонала си с 1% за период от 5 години. Ще провеждаме и мерки за съкрещаване на разходите, така както са предвидени в преразгледания правилник за служителите ни ще замразим кредитите си за поети ангажименти, с изключение на кредитите за трудово възнаграждение. През 2013 година бюджетът ни се увеличи с 1%. През 2013 година Извинете, през 2012 година имаше замразяване на номинала. През 2014 намаление в, процент, в размер от 1,19%. Ще продължим да работим за ефикасността на администрацията си. За нас е особено важно да правим постоянно преглед на наличните ресурси, да се възползваме от ефекта на взаимодействието и да поставяме приоритети. Тясно си сътрудничим по административни въпроси с Комитета на регионите, още от неговото създаване през 1984 година. В момента водим преговор за удължаването на споразумението за сътрудничество, което бе сключено за срок от 7 години. Това е най-дългият срок на действие на споразумение за сътрудничество между две европейски институции. Съгласно това споразумение, човешките и финансовите ресурси в логистиката, сградния фонд, информационните технологии, писмения превод и други области се обединяват. Така се постига взаимодействие, реализират се значителни економии, без да се засягат дейността или профилът на нито една от двете институции. Над половината от служителите и на двете институции работят в съвместните ни служби. Наскоро сключихме споразумение за сътрудничество с Европейския парламент. Съгласно това споразумение, служители и от нашия комитет, и от економическия и социален комитет ще могат да работят за парламента и обратно. Това взаимодействие ще доведе до допълнителни економии. Сътрудничеството ще обхваща в бъдеще и други области. Европейската сметна палата излезе с аудиторско становище без резерви за 2013 година. Ще продължим да насърчаваме прозрачността, административната ефективност и поставянето на приоритети, както и доброто финансово управление. Ефикасното и прозрачно разходване на европейски средства е основно средство за извоюване на доверието на гражданите. Ще продължим диалога си с Комисията по бюджетен контрол и нейните членове. С готовност ще взема отношение по вашите въпроси и коментари. Благодаря господин Планер, сказва председателката. Това бе първото ви участие в наше заседание. За това и най-сърдечно ви приветствам с добре дошъл. Добре дошъл и на господин Боянек от Комитета на регионите. Радваме се, че сте сред нас. Имате думата. Добро утро, госпожо председател. Добро утро, уважаеми членове на комисията. Благодаря ви за приветствените думи, госпожо председател. С удоволствие ще си сътрудничим с вас. Накратко ще ви представя дейността ни през 2013 година. През 2013 година приехме 73 становища и 7 резолюции, отнасящи се до широк диапазон от области на политика, актуални най-вече за Комитета на регионите. Седем текста се отнасяха до законодателния пакет за кохезионната политика за периода 2014-2020 година. Една голяма част от нашите предложения бяха взети предвид при изготвянето на окончателната редакция на пакета. През 2013 година изготвихме и пълен доклад за оценка на въздействието. Сътрудничеството с Европейския парламент е сред основните ни приоритети. Комитетът на регионите си взаимодейства и с економическия и социален комитет. Проявяваме пълна ангажираност за изпълнението на споразумението с економическия и социален комитет ще определяме компетенциите на комисиите си така, че те да са по-съвместими с тези на вашите ресорни комисии. Заедно с економическия и социален комитет, както вече опомена колегата ми, командироваме на доброволен принцип свои служители, например в съвместните служби за писмен превод. Подпомагаме и научно-изследователската служба на Европейския парламент. Разглеждат се възможности за сътрудничество и за предоставянето на други услуги. През февруари 2015 година Комитетът на регионите ще навлезе в шестия си мандат. Продължаваме да изпълняваме консултативната си роля, така както е закрепена в договорите. Същевременно ще се опитваме да оказваме влияние върху целия законодателен цикъл като ще се спираме най-вече върху основните предизвикателства за отделни региони. Тъй като представляваме местните и регионални органи, ще се погрижим за това обществеността да проявява по-голяма ангажираност Нека сега се спра върху административната част. Комитетът на регионите проявява готовност постоянно да подобрява функционирането си на административно ниво. Въвели сме ефикасна политика на езиково многообразие. От 2013 година значително намаля потребността ни от писмени преводи по линията на редица мерки, като например не превеждане на някои документи или ограничаване на дължината на документите. Изгод... Провеждаме задълбочена реформа, която ни даде възможност да освободим ресурси и да командироваме свои служители в научно-изследователската служба на парламента. Опитваме се в по-голяма степен да отчетем политическите си административни приоритети в година Н 1 има изискване да се изготви двогодишен бюджетен план за година N и N плюс 1. Очакваме повишаване на ефикасността. 1% от разходите за човешки ресурси ще бъде върнат в бюджета, а другият спестен процент ще бъде преразпределен между генералните дирекции в резултат от преглед и преразглеждане на политическите и административните ни приоритети постепенното прилагане на бюджетиране основано на дейности след обстоен вътрешен анализ, подобно на анализа, който се състоя преди няколко години в Сметната палата. Въз основа на тази дейност изготвяме система, която отчита особеностите на по-малките европейски институции. Новата система както на политическо, така и на административно ниво, ни дава повече възможности да следим разходите по заплануваните дейности. Има и още една мярка, именно постоянен мониторинг на бюджета на ежемесечна основа. Сравняваме бюджетните редове с реалните е, стойности на разходените средства. След решението за освобождаване от отговорност за 2012 година, препоръките, изготвени в рамките на този процес от вашата комисия, бяха поставени в специална база данни. Работим по тяхното изпълнение и постоянно контролираме резултатите. Това е отбелязано в доклада ни за 2013 година. Няколко думи за вътрешния одит. Нека спомена, че след резолюцията за освобождаване от отговорност от 2012 година, създадохме през 2014 аудиторски комитет, състоящ се от петима членове и подпомаган от външни експерти като например бивши генерални директори на аудиторската служба на комисията. Отбелязваме препоръките от този комитет, както и препоръките на Сметната палата и на органа за освобождаване от отговорност. Работим и по въпроси, свързани с управлението на риска. Аудиторският комитет допринася за ефикасността на аудиторската ни работа. Докладът на палатата за 2013 година не съдържа забележки насочени към Комитета на регионите. Това въжи и за предходни години. Това е в, основно, в основни линии докладът ни. Благодаря ви за съветите от изминалите години. С радост ще си сътрудничим с вас и в бъдеще. Разбира се, ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодарим ви. Думата има господин Хаден, генерален секретар на Европейския омбудсман. Благодаря ви за тази възможност да говоря пред вашата комисия. Диалогът с Европейския парламент е много важен за омбудсмана и по-специално с вашата комисия придружаваме господин Герхард Грил, който е директор и отговаря за финансите и личния състав. Той е вляво. И господин Делбон, ръководител на човешки ресурси и бюджетиране, който е още по-вляво. В своето представене ще говоря за последващите стъпки през 2013 година за наблюденията, които отбеляза Европейския парламент за своя доклад за служебната отговорност и своите препоръки. 2013 година беше преходна година за омбудсмана. Девета точка от е, доклада от 12-та година се говореше за прилагане на препоръките на вътрешните аудитори. Това бе направено и Доклад на вътрешните аудитори 1302 показа, че е, действията са изпълнени успешно. Десета точка от е, доклада от 12-та година поискаше увеличаване на броя на решенията, свързани с допустимостта на жалбите е, в рамките на 30 дни от получаването на жалбата. Това също бе постигнато. Процентът се покачи от 85 през 12 година на 89% през 13 година. Основният ни индикатор за изпълнението обаче е 90%, така че все още не сме стигнали до тази цифра. Трябва да спомена, че през 13 година надхвърлихме своята цел – тя бе 70% от случаите да бъдат затворени. А, а, ние, го, ние постигнахме 73%. В рамките на 18 месеца затваряне на делата подобрихме цифрите от 12-та година, покачихме ги на от 75 на 81% през 13-та година. Но това е под 90 цел, която сме си заложили, така че още работа може да се извърши по а, бързото и своевременно разглеждане на оплакванията. 15-та точка от доклада за 12-та година искаше разбивка в годишния доклад за дейността на а, нашия бюджет за комуникации. Тази разбивка бе направена в годишния доклад за дейността за 13-та година, що се отнася до разходите и а, разпределението на човешките ресурси. Както споменах по-рано, 13-та година бе преходна година за нас. Тогавашният омбудсман реши да се оттегли от поста си и бе избран омбудсман до края на мандата на предишния. Тя бе преизбрана за нов мандат. Съвсем скоро парламента го знае и тя ще излезе с годишен доклад за 13-та година и ще го представи пред пленарната зала в Страсбург. Промяната на омбудсмана промени първа глава от нашия бюджет. Успяхме да постигнем това, като прехвърлихме бюджетните кредити, които бяха налични. Миналата година тук казах, че сътрудничеството ни с Европейската фундация за управление на качеството ни даде възможност да анализираме основните процеси, които изпълняваме за постигане на целите от многогодишната стратегия. Наричаме това, или този анализ, оперативна рамка. Оперативната рамка е, ще бъде включена в годишния доклад за 2013 година, като част от обяснението за това как разпределяме средствата, които получаваме от бюджетния орган. Това бе направено и се надявам да ви било полезно, особено, що се отнася до работата на нашето звено комуникации. Оперативната рамка също ни помогна да посочим сфери, където основните ни процеси изискват по-нататъчно развитие и разработване за постигане на целите на новия омбудсман началото на миналата година укрепихме процеса за стартиране на а, проучвания от собствен, а, инициирани по наша, иници, по наша инициатива, като така ще разработим една обща програма, свързана с стратегическите цели. Тази промяна вече доведе до положителни резултати и очакваме много такива и в бъдеще. Благодаря за вниманието удоволствие ще се опитам да отговоря на въпросите ви. Благодаря ви. От името на надзорния орган за защита на данните давам думата на генералния му секретар. Much, Благодаря, госпожо председател. Както знаете, надзорника за лични данни е независим орган за защита на данните в Съюза. Ние сме най-младата институция на Съюза. Учредени сме през 2004 година. Имаме две основни дейности, които измерваме и след малко ще докладвам. Първото е да защитим личните данни, извършваме мониторинг дали това се случва когато институциите обработват вашите или моята лична информация и съветваме законодателят по предложения и нови политики, за да може защитата на данните да бъде интегрирана в законодателството на Съюза. Що се отнася до последващите действия след освобождаването отговорност за миналата година? Работихме усилено, за да приложим наблюденията, записани в решението ви от миналата година, госпожо председател. Имаме доклад в този смисъл, той бе изпратен на господин Чернецки. Искам да подчертая основните моменти, които засегнахме в своето писмо. Що се отнася до препоръките на парламента за подобряване на нашата работа. Трета точка посочва, че прилагането на бюджета, що се отнася до бюджетни кредити за поети задължения, това бе подобрено. Сметките за 13-та година показват разлика в процентите между 12 и 13 година. Четвърта точка при пак изпълнение на бюджета Що се отнася до бюджетни кредити за плащания, това се подобри значително през последните 4 години. И заложихме един инструмент за преглед на бюджета, който е по-ефективен и ефикасен. Той започна да работи от 11-та година. До идната година би трябвало от 85% 11-та година да сме преминали към над 90%. Но разбира се, ще се отчет година по този въпрос. Сега 11-та точка от препоръките. Там се говори за препоръки, направени от IAS. Мога да кажа, че всички те сега вече са изпълнени. Всичките препоръки на IIS са изпълнени. Имаше една препоръка 18 номер, която, бе на... която а, казваше данните в жалбите да бъдат защитени. Това все още се води неизпълнена препоръка в доклада на IIS, но ние вече го направихме, след като предприехме ти конкретни действия. Сега жалбите са изброени в специален списък, достъпа до тях е ограничен и контролиран и системата за управление на случаите в момента а, работи добре на делата. А, тази система бе спомената в седма точка от а, препоръките миналата година. От октомври 2013 година се работи по това и това всъщност е централен депозитар по всички дела, и отговаря на препоръките на ЕАС. А, още две неща ще кажа тук. Това повишава нашата ефективност, защото по този начин може много по-лесно и бързо да се е, извлича информацията поради възможността за търсене и други функционалности. Освен това имаме пълна сигурност. Е, казвам пълна сигурност, но добре, най-добрата сигурност, която можем да постигнем, е, използвайки различни нива на достъп до документите, което е голяма стъпка напред. В бъдеще ще ви докладвам за разширяването на тази функционалност, свързана с работните потоци, е, тъй като искаме да ги направим по-ефективни и ефикасни. Сега, 12-та точка от а, препоръките. А, там се говореше за индикаторите за изпълнение, които сме си заложили. За първи път го направихме през 13-та година. Искахме да наблюдаваме работата си и да можем да се отчитаме за ефективното използване на ресурсите. 6 от 10 индикатори KPIs ги нарекох аз, са свързани с двете ни основни дейности. Е, създаване на култура защита на данните в институциите и контрол върху самото записване на такива текстове в законодателството за защита на данните. Извършваме наблюдение върху тези индикатори, забелязваме, че има положителна тенденция набелязваме и корективни действия, ако те са необходими. От тези 10 KPI или индикатори, използват 13-та година за жалон. От 7-те дейности, по които можем да се отчетем, можем да кажем, че сме надхвърлили по 6 дейности целта си, в една дейност не сме постигнали целта си, което ни дава и стимула до година да работим по-добре. Отново ще се вгледаме а, в това как използваме тези индикатори, а, да видим дали добре отразяват работата или са само количествени. И накрая искам да ви припомня, че Сметната палата не каза нищо по отношение на надежността на нашите а, сметки и дейност. Благодаря. Благодаря ви. Сега би трябвало да има възможност да се изкаже представителят на съвета, но няма такъв представител, на когото да дадем думата. За това давам думата на докладчика господин Чернецки. Indeed, Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен с вас. Много е студено. Опасна е работата в институциите, в личен план. Благодаря за отличните презентации, благодаря на нашите гости. Имам конкретни въпроси към представителите на институциите. Първо, към представителя на съда. В доклада за годишната дейност 2013 година е записано, че 13 година е най-добрата година за съда, с най-висок брой приключени дела и нови дела. Каква е промяната в сравнение с 12-та година? Вторият ми въпрос е към представителя на Сметната палата. В годишния доклад за освобождаването от миналата година парламента забеляза, че има в края на 12-та година свободни места при вас. Какви мерки сте предприели за намаляване на броя на свободните постове или длъжности? Постове, извинете. След това имам въпрос към представителя на економически и социален комитет. Какви екологични мерки и сте предприели, за да получите сертификат по ЕМАС? Имам и въпрос е, към Комитета на регионите. Какви мерки сте предприели за изпълняване на препоръката на нашата комисия? За съжаление, отсъствах за част от представянето, от част от представянето на омбудсмана. Може да сте отговорили, но какви мерки е предприял омбудсмана за постигане на сертификата за управление на качеството. Не на последно място имам въпрос към представителя на надзорника за защита на данните. Може ли да обясните как работи секретарията на надзорника? Имам и въпрос към представителя на съвета. Но него го няма. Това е. Благодаря. Ще ви дам думата в последователността, в която се изказахте. Генералния секретар на съда. Имате думата. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Сега, броя на приключилите дела – през 2013 година спрямо 2012 година се увеличи с 13%. Тоест повече, 13% повече приключили дела за трите е, камери или трите е, степени на съда. През 2013 имаше 1187 приключили дела и 1404 приключили през 2012 Rückfragen? Nein. Dann machen wir weiter. Ich weiß nicht, der... Има ли въпроси? След това ще продължим. Доколкото си спомням, докладчика нямаше въпрос към Сметната палата, економически и социален комитет. Yes, uh, to the question, the... На въпроса, който бе зададен към нас за ЕМАС. От 8 година работим по изграждането на система за ЕМАС. Това е една съвместна, с един съвместен инструмент, който разработваме с Комитета на регионите. И ако правилно съм разбрал въпроса, <clears throat> данните за постигнатото са следните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 от, нашето, от електричеството, което ползваме е зелено. Това са едни добри аргументи за подновяване на нашия сертификат по ЕМАС и да получим награди за това, че зачитаме околната среда. Мисля, че това се отнася и за е, Економически и социален комитет, и за комитета на регионите. Господин Луис Касиев. Не ви бях забелязала, извинете. <coughs> Благодаря ви. Сега, за да отговоря на вашия въпрос, искам да кажа, че а, ние а, набирахме а, личен а, състав чрез ЕПСО. Имахме проблеми с. А, набиране на кадри в Люксембург. Използвахме всички възможности, които са залегнали в статута на а, служителите. Опитваме се да вземем всички мерки, които да бъдат така да, да, да привлечат по-квалифицирани а, кадри. Просто опитваме се нашите офиси да бъдат по-приветливи, да създадем необходимите условия, за да можем да привлечем необходимия брой а, кадри. А, опитахме се да нам, намалиме а, броя на свободните места. Достигнахме 98%. Сега все още има незаети работни места. Има хора, които преминават в други институции или заминават някъде, но като цяло сме изпълнили своите задължания. Господин Бояник. Благодаря, госпожо председател. Препоръката от вашата комисия в резолюцията бе включена и в момента проследяваме начина по който се прилага. Същото въжи и за препоръката от страна на Сметната палата и в нашия годишен доклад за 2013 година в точка 3.1 е отчет, са отчетени резултатите. Както вече споменах, е, одитният е, ком, ком, одитната ком, е, комисия бива уведомявана редовно за прилагането и осъществяването на препоръките. Благодаря, госпожо председател мерките, предприяти от омбудсмана за сертификатите за качество. На първо място ние работиме с Европейската фундация не само за да постигнем, за да получим сертификат, но за да подобриме ефективността на нашата работа. Просто сертификата е едно допълнително средство. То не е само, той не е само цел. Второ. Има две основни неща, според мене, които са важни. Първо да се разбере каква методология може да предложи този сертификат, тъй като не става дума за един завършен и твърд модел, а за едно средство, което може да се използва гъвкаво, и да, за да може да отговаря на вашите нужди. И второ, а, необходимо Необходимо е не само ръководството да а, така мисли как, а, какви промени трябва да направят. Цялата организация трябва да участва в а, гъвкавото използване на а, инструмента. През 2013 година из, изпълнихме три специални проекта за по-ефективно разглеждане на жалбите. Резултатите и постигна, постигнатите резултати и успехите имаха а, положително влияние за и най-важното, което направихме е целият личен състав да участва в оценката на начина по който бе извършена работата и в заключение на това се стигна до заключението, че можем да минем към следващия етап на сертифицирането, но ние решихме да ни го направиме за сега. А по-скоро да го, да го направиме в момента, в който ще влезе в сила новата стратегия, вместо да го направиме в момента, в който завършва работата по старата стратегия. Тоест, ще направиме е, тази стъпка през 2016 година за периода 2016-2019. Благодаря. Следващият. Uh, Госпожо, господин е, докладчик, вие ме попитахте е, как работи секретарията. Искам да ви, да ви спомена, че по силата на нашия а, правилник в член на 43 а, пр... точка 3 се казва, че секретарията ще помага на двамата ръководители. В а, момента имам един изпълнителен директор, който съм аз, четири а, отделни звена, едно по надзора, едно, което се занимава с а, комуникацията и звеното, което управлява бюджетните ресурси в писмото, което ви отправихме. обяснихме, че през 2012 година година се включи и едно ново звено, свързано с информационните технологии, с цел цифровизацията на техническите аспекти на защитата на личните данни. Но ако искате повече подробности, бих могъл да ви предоставя такива по-късно. Има ли други въпроси от страна на докладчикът? Не. Така сега давам думата на колегите, които искат да зададат въпроси. Благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос към Комитета на регионите и Економически и социален комитет. Ако попитаме хората на улицата какво мислят за тези комитети, хората биха отговорили ми, никога не сме чували, че съществуват такива. Така че всеки път, когато това е проблем, който така е състава, за който се говори всеки път, когато се освобождават отговорност тези два комитета. Така че. Така че. Бих искал да попитам двете институции следното ефективността е ли е, при вас е, цел, проблем? Ако е, е, по какъв начин измервате това, какво, по какъв начин това се отразява в е, медиите? Смятате ли, че Европейския парламент взема предвид вашите становища и това води до внасене на изменения е, в съответните резолюции и предложения? И в всяка една от тези институции е, преводът струва много. В Европейската сметна палата каза, че е включила и непраките разходи. Но какво точно означава непреки разходи? Ако видиме каква е сумата, тя наистина продължава да бъде много а, значителна. Така че питам се дали не би било по така целесообразно да се централизира цялата преводаческа дейност, да се изключи един общ, един договор с външна организация, която да обединява цялата тази дейност. И доколкото Колкото до личните разходи, ясно е, че не можете да използвате е, служебните коли за лични нужди, но как се контролира това? Защото има много дейности, които се извършват и провеждат по време на вакансии, отпуски, белите седмици и така нататък. Как се извършва контрол? И а, последния ми въпрос към а, съда. А, може би организирате така мероприятия с а, вашия състав, които това са ваши неща, но защо обикновено а, малките мероприятия струват повече от по-големите? Сега, господин, може и да отговорите на въпросите. Yes, uh, if I well understood, uh, Mrs. Chairman... Uh, Ако добре разбирам, трябва да отговоря на на първия въпрос, така. Благодаря за въпроса, свързан с ефективността. Ефективността може да се отчита по много начини. Колкото до е, Европейския социален и економически комитет, е, нещата са записани в е, нашия статут на и нашите членове се е, назначават е, по препоръка от съвета. Те представляват работодателите, е, синдикатите и държа, е, държавите членки. Мисля, че цялата работа е много полезна за гражданското общество и получаваме много положителни е, отзвук за свършената от наша работа по различните теми и проблеми, които разглеждаме. Мисля, не можем да, да дадеме, може би, много точно, да, да, да отчетеме точно количеството на работа и количеството хора, но при всички случаи ние а, се вземаме мерки за а, да извършваме оценки на въздействието и въобще да, да следваме промените, които настъпват в Европейският съюз, включително да знаеме и да, разбе, да разбереме какви са последиците, резултатите от на практическо на равнище от приетото от Европейския съюз законодателство от хората, които изпитват това на гърба си. Така че по, по, този, по този начин извършваме нашата дейност и същевременно играеме и пряка имаме и пряка роля в отношенията с гражданското общество, включително и за резултатите от осъществяването на практика на търговските договори спрямо трети страни и така нататък. И предоставяме необходимата информация на заинтересованите страни. Господин Бояник, нещо искате ли да добавите по ефективността? От името на Комитета на регионите се публикува доклад за оценка на въздействието, който е много подробен и начина по който работата на Комитета на регионите влияе на законодателната дейност. Е, мога да дам пример за е, резултатите по кохезионния пакет, който е от огромно значение не само за регионите като такива, но и за целия Европейски съюз. Седем бяха становищата, с които излезахме и те имаха много голямо влияние върху взетите е, решения, е, включително и е, свързването с различните инструменти на финансиране. Това са конкретни примери. Бих могъл да дам и други примери, е, например, многогодишната финансова рамка, човешките права, транспортна политика, политиката за младеща. т.е. нашите, нашите становища пряко влияят на съответната дейност. В момента се, се извършва и одит на резултатността от нашата а, работа. Мога ли да продължа и по втория въпрос? Що се отнася до многоязичната политика и нейната ефективност? От 2013 година, заедно с економически и социален комитет намаляваме а, обема на преводната дейност. А, много документи вече не се превеждат, намалява се а, из публикуването на хартиен носител на част от документите и това позволи, позволи да се извършват известни економии е благодаря. имаш и въпроси към Европейския съд. Да, госпожо председател, имаше два въпроса отправени към Европейския съд. Първо, използването на служебните коли по време на белите седмици и отпуските членовете обик, обик, обикновено когато няма а, дейност в а, съда, когато няма изслушвания, участват в а, а, мероприятия и за, и за това обикновено през тези седмици има доста транспортни разходи и зачестяват използването на служебни коли. Второ, аз наистина считам, че има много, много, много, много малък брой мероприятия в съда. Само, 7, само 73 от 2000-те от 2000, 2000 души, които работят в съда, са участвали в мероприятия през 2013 година. На първото мероприятие имаше 50 души, на второто 10 и на третото 13. Вярно е, че мероприятието, което, в което участваха най-много хора, струваше най-малко. Но трябва да ви, да ви кажа, че просто в, за, в двете по-малки мероприятия бяхме наели външен а, а, човек, който извърши обучението и е на който трябваше да се плати. Докато е, в по-голямото мероприятие е, обучението бе извършено вътре в рамките на предприятието. Председателката, аз също се включих в списъка на желаящите да се изкажат. Ще продължа по същия въпрос въпроса за служебните автомобили. Няма правила за ползването на служебните автомобили за лични цели. Това не ни се харесва, тъй като има други институции, където този въпрос е уреден. Когато започнах работа през 2004 година в Комисията по бюджетен контрол тук, първата наша мярка бе да се обърнем с писмо по този въпрос към Европейската сметна палата. Тя има правила по въпроса и призовавам ви колкото се може по-бързо да ги възприемете и вие, тъй като не е редно горивото за служебните автомобили да се заплаща от данакоплаците, когато те се ползват за лични цели. Кои членове имат право на служебен автомобил? Не получих отговор на този въпрос. Казахте, че няма служебни автомобили за определени членове. Но не е възможно онези членове, които имат право на служебен автомобил, всеки път да ползват различен служебен автомобил или различен шофьор. Би трябвало да ползват едни и същи автомобили и шофьори. Разполагате, допускам, с определен брой шофьори, но че всеки член си има свой шофьор и свой автомобил. Имаше въпрос и за услугите, които се предоставят от шофьорите. В писмените си отговори казвате, че не се очаква от шофьорите да изпълняват задачи, които им се поставят от членовете. Много деликатна формулировка, но имаме основания да вярваме, че тази практика се прилага, например, в Люксембург. Затова и зададохме този въпрос, който според мен е много важен. Затова ви моля да отговорите на въпроса на колегата Де Йонг и да вземете отношение и по този пасаж, който според мен не просто е двусмислен, а направо не е ясен. Благодаря, госпожо председател мога да бъда така малко по-подробен. Що се отнася до контрола или начина по който се използват служебните е, коли? Благодарение на вашите забележки от преди няколко години, ние създадахме специална система за контролиране на използването на служебните коли. Тази е, система е абсолютно подобна на системата, която се прилага в Сметната палата. Служебните коли са на разположение на членовете на а, съда за професи, професи, професионални а, цели. Ако те използват този автомобил за лични цели, те трябва да платят съответната сума. Всяка, всеки, всеки служебен автомобил върви с нещо като регистър, в който се вписва и с минатите е, километри и се извършва а, проверка, кът, като ако а, съответната кола е използвана за лични цели от съответния член се изисква да плати съответната сума или тя се отдържа от неговата заплата. Това е системата, по, по която провеждаме контрол над употреб... на използването на съответните автомобили. Второ, за шофьорите. Дали а, те а, също така карат колите, когато става дума за лична употреба на даден служебен автомобил. Целта е да се шофьорите не само а, са шофьори на кола, но същевременно те подпомагат членовете в тяхната работа. Те пренасят документи, те правят известни проучвания, помагат на разсилните, които работят в съда, вършат и някакви допълнителни дейности. Защото От друга страна, обаче, шофьорите не извършват лични услуги на а, членовете на съда. Надяваме се поне, че е така. Но принципа е да бъдат използвани колкото се може по-ефективно. Всичко това обаче е записано във вътрешния правилник. Вътрешния правилник е, е разпространен, всички е, познават разпоредбите, които са записани в него. Сега, кои, кои са и кои са хората, които имат право на служебен автомобил, директори, и други, т.е. Висши, висшите чиновници, които имат е, възможност да ги използват при, в, е, за, за служебните си предвижвания. И понякога това, това, се, това се оказва много по-економично, отколкото да се използват други а, е, транспортни средства. Имам още един въпрос. Това означава, че за частното ползване на служебните автомобили се удържа определена сума. Това е сума на изминат километър ли или сума за разходите за бензин. В Германия членовете на Бундестага, например, заплащат по 500-540 евро месечно, които се отдържат още в началото на месец. Е, D'après les systèmes que, que nous appliquons, според е, системата, която ние прилагаме, а ние не сме единствени, предвиждаме 15 000 км за всяка отделна кола годишно. Допълнителните километри се считат като е, километри е, изминати е, за лични нужди, освен ако има някакви доказателства, че тези километри са били изминати за е, служебни нужни примерно от разстоянието между дома и работното място и така нататък. Тоест всички километри над тези 15 000 километра или трябва да бъдат, да бъдат донес, предоставени доказателства, че са били за служебни нужди или се заплащат от член. Ще ви задам още един въпрос, но ще направя това в писмена форма. Ще се върна на този въпрос. Госпожа Яла Сендер. Благодаря. Мислех, че ще дадете думата само на докладчика, но има и други сред нас, които са работили по тези въпроси и ние искаме да зададем въпрос. Ще започна с съвета. Господин Корсепиус отговори на писмените ни въпроси. В отговор на въпросите ни той ни предложи да продължим да поддържаме контакт. господин Чернецки като докладчик и аз като докладчик в сянка ще трябва да възстановим контакта с съвета, тъй като от институционална гледна точка положението е доста неловко. Трудно ще ни бъде да го обясним на широката общественост. Става дума за освобождаването от отговорност за 2013 година. Добре ще бъде да подновим контактите си с съвета и да видим дали ще можем да стигнем до заключение. Това ще е по-добре, отколкото изобщо да не разговаряме един с друг. Економически и социален комитет и комитета на регионите, като вземем предвид казаното от господин Де Йонг и от други колеги, както и това, че съм работила в профсъюзна организация в моята страна. То мога да кажа, че за нас Комитетът на регионите е от основно значение. Той е символ на диалога. Много е важна ролята му при изготвянето на предложения и съобщения, в това число и за градовете. Не мисля, че Комитетът на регионите трябва да доказва нещо. Но искам да попитам какви мерки е предприел за увеличаване на популярността си. Още повече като се има предвид, че членовете му не пребивават постоянно в Брюксел и че не заемат постоянни позиции като членовете на други европейски институции економическият и социален комитет. В някои държави системата на колективно трудово договаряне е сложна. Затова, според мен, на економическия и социален комитет се пада много важна роля в държави, където някои групи, като например сълскостопанските производители, нямат лоби. Според мен трябва да се увеличи популярността и на економическия и социален комитет. Обявявам се категорично за това да продължи да, им се, да му се предоставя капацитет. Искам да попитам как можем да увеличим популярността му най-вече в държави, където има по-малко региони и има по-различни форми на колективно трудово договаряне. Трябва да признаем, че е постигна положителен ефект в много области, например в областта на екологичните мерки. Економическият и социален комитет. Виждам, че през 2013 година над два пъти се е увеличил размерът на средната пенсия на служителите там. Каква е причината? Имам въпрос и за неуравновесеното представяне на половете на висши ръководни позиции. Това е въпрос, който въжи за всички институции, така че мисля, че трябва да разработим съвместна стратегия. В противен случай следващата година ще сме в същото положение. Половината от висшите ръководни позиции в институциите се заемат от жени. Европейската сметна палата, с която си взаимодействаме постоянно, ще упомена въпроса за уравновесеното представяне на половете на изпълнително ниво. Какви мерки са предприяти от сметната палата? Доколкото знам, там по-силно присъстват членове от Германия и Франция. Как може да се подобри уравновесеното представяне на отделните държави членки в Сметната палата? Говорихме за въпроса за служебните автомобили в Европейския съд, но според мен проблемът по-скоро е свързан с шофьорите. Те получават заплащане от съда, Уважавам също така и работата на съдиите. Тя до голяма степен подобрява качеството на живот на обществеността. Но как точно е решен проблемът с използването на шофьорите? Искам повече информация по този въпрос. Искам да получа повече информация и за разходите за писмен превод. Оставам с впечатлението, че има доста сериозен конфликт на интереси служители на Съда на Европейския съюз, след като се пенсионират, сключват договори за предоставяне на услуги за писмен превод с Съда на Европейския съюз, по които получават доста значими суми. Омбудсмана трябва отново да изтъкнем, че има не дисбаланс на ниво ръководство. Би ми се искало госпожа Орайли да приложи стратегия за възстановяването на баланса. Има ми въпрос във връзка с връзките с Европейския парламент. Има разлика между разходите за централата на омбудсмана в Страсбург и тази в Брюксел. Доста значима разлика. Не знам дали това е свързано с факта, че омбудсмана е жена и че понякога ни критикува. Защо има разлика в сумата, която изискваме на квадратен метър площ за тези централи и сумата, която изискваме от други европейски институции. Още един въпрос. Каква е връзката между надзорния комитет на ОЛАФ и Европейския надзорен орган за защита на данните? И в заключение, госпожо председател, господин докладчик, въпрос за писмения превод. Доколкото разбирам, тази услуга трябва да се предоставя и в бъдеще, но нещата се влушават. Спада броят на писмените преводи, правят се преводи с по-малко езици. Разбира се, трябва да се намалят разходите, но не би ли било добре да създадем работна група, да проведем проява, в която да участват отговарящите за писмения превод в институциите. Така ще разберем какви са предимствата и недостатъците на тази услуга. Документите трябва да се превеждат към всички езици, защото гражданите трябва да имат достъп до документите на родните си езици. Председателката би трябвало Що се отнася до разходите за писмен превод, да възложим на Сметната палата да направи анализ на разходите за тази услуга във всички институции тя излезе със специален доклад по тази тема през 2007 година, например. Мисля, че трябва да анализираме този въпрос, за да приложим и хармонизиран подход. Давам думата на представителя на Економически и социален комитет за отговор. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря на испански. Благодаря ви за въпроса. Според мен ролята на економическия и социален комитет е от особено голямо значение с оглед на установяването на връзки с обществеността и гражданското общество. Когато отговорих на въпроса на господин Дейонг, отчасти отговорих и на вашия въпрос. Благодаря ви за положителната оценка, която дадохте на дейността ни. Нашият комитет поддържа постоянна връзка с местните и регионални органи по места. Тази връзка ни дава възможност да извършваме колективни действия, например при създаването на мрежи, от тази дейност проистичат много интересни резултати, например принос към европейското полугодие. Оказва се въздействие върху нашия годишен доклад за европейското полугодие. Нашата задача е да синтезираме гледните точки, които ни се представят по места. Съсредоточаваме се в работата си върху полезността и качеството на изготвените от нас текстове, които се ползват от парламента, съвета и комисията. Вторият аспект е по-добър наш принос към законодателния процес. Наскоро излязохме с становище за работната програма на комисията за 2015 година. То бе представено на Европейския парламент и според мен представлява един много важен политически елемент. Поддържаме връзка на различни нива с парламента, комисията и съвета. Целта на тези наши контакти е по-ефективно да участваме в законодателния процес на европейско ниво. Трето, проучванията на въздействието и оценка на политиките. Упоменах, че комисията на Юнкер възнамерява да излиза с по-малко законодателни предложения, от които обаче да проистича по-голям ефект. Нашата институция ще последва примера на комисията заедно с парламента и съвета. Това означава, както вече казах на господин Де Йонг, че ще изготвим оценка на въздействието на прилагането на европейското законодателство в рамките на програмата за оценка на неговата ефективност и пригодност. Тази мярка, наред с обичайните дейности, които извършваме спрямо медиите, е и отговор на въпроса ви. Председателката, благодаря. Господин Боянек, моля бъдете кратък. Um, uh, uh, благодаря. Що се отнася до комуникацията, Знаем какви са предизвикателствата, те са междуинституционални. Един доклад преди няколко седмици бе прият за засилване на интеринституционалните усилия в сферата на комуникацията с гражданите. Доклада Руйон Трябва да се активират звената за комуникация, които са междуинституционални, да се отдели повече бюджет на по-низко ниво. Ще започнем с новото членство. По отношение на комуникацията от Брюксел към държавите членки и обратно разработваме системи за новите членове, които ще им дадат възможност да бъдат по-активни. Изготвяме стратегия сега за една пътуваща изложба за Юнкер и пакета, който той предложи за инвестициите, за да можем да обясним какво се прави на европейско ниво за инфраструктура, за растеж и така нататък. Що се отнася до законодателния процес? Не искаме само да излизаме със становища. Искам да работим по целия законодателен цикъл да се започне дори по-рано в предварителната фаза при изготвяне на законопроектите и да се работи и след приемането при прилагането на този е, законодателен акт. Говорим с парламента момента, за да се даде старт на ключови пилотни проекти не отделни предложения, а цели пакети на комисията. Парламента също ги подкрепя, например Цифрова Европа, Европейския енергиен съюз. Това са възможни варианти. Това е с две думи. Благодаря, Сметната палата. Благодаря. Преди няколко години направихме една програма за равенство между половете. Правихме оценка на резултатите Голямата част от тях целяха за да има по-голямо равенство между половете. Имахме екипи за набиране на кадри, които да гарантират предоставяне на повече възможности на жените. Насърчавахме жените да поемат постове, където има по-голяма отговорност, но няма голяма промяна в броя на дамите, които заемат отговорни постове. Така че отново ще прегледаме програмата си и ще видим дали не може да я подобрим. Има по-голям брой дами аудитори. 50% от аудиторите ни са жени. Надявам се с времето да бъдат повишавани жени на по-важни постове. Ще продължаваме да се опитваме да подобрим ситуацията. Що се отнася до отделните националности? Нямаме достатъчно британски директори, имаме бе достатъчно френски и немски но политиката ни се основава най-вече на качествата, а не на националността. Това не е критерий за подбор, когато назначаваме хора на различни позиции. Дам думата на представителя на омбудсмана. Благодаря. Равенството между половете. Настоящата година започваме със следните данни. Три от 8 ръководители на звена са дами, което е подобряване на ситуацията. Ако, се, ако стана 4, 5, 6, 7 тези дами в бъдеще, няма да имаме проблеми. At the more senior level, we're talking about three posts. And those posts... На по-старше ниво имаме мъже, когато се освободят тези постове. Обеден съм, че настоящият омбудсман ще вземе предвид и тази потребност за равенство между половете. Нашата институция е малка, трудно може да се маневрира, но ще отбележим и допълнителен напредък в бъдеще, убеден съм. Тежеста на миналото, мога така да опиша себе си, все още е с нас. Що се отнася до офисите, омбудсманът с Брюксел взема една сграда, която споделя с надзорника защита на данните. Европейският парламент също има офиси в тази сграда, за която говоря, Вътрешният ни одит миналата година проведе вътрешен одит на междуинституционното сътрудничество. Докладът, с който излязоха, разглежда пространството и офисите и няма съмнение, че междунационалното сътрудничество е много високо ефективно и по отношение на разходите. Най-важно колко се плаща на метър. Важно е, че ние сме в сграда на парламента, което всъщност е, води до големи спестявания за нас. Ако трябваше сами да си търсим сграда, щяхме да имаме нужда от допълнителни кадри, ще, ще да има допълнителни договори, които да се налагат е, за осигуряване на сигурността, за почистване и така нататък. Това ни е спестено и така можем да се съсредоточим върху основните си задачи, да се занимаваме с жалби, да провеждаме проучвания и междунационалното сътрудничество ни помага в тази насока. Удовлетворени сме. че сътрудничеството с парламента и по-специално използването на офиси е много рентабилно за нас и за данакоплаците. Die Госпожа Яла Сендер за кратък допълнителен въпрос. Благодаря. Задавах въпроси за омбудсмана, защото чух, че що се отнася до постовете, не, що се отнася до цената на метър, плащате двойно повече, отколкото надзорника за лични данни. 114 евро за надзорника пазването на личните данни. Да, за това зададах този въпрос препоръчвам омбудсмана да се свържи с надзорника за данни, да си сравнят цифрите, защото цените са различни, които се искат от двете институции. Е, Кратък отговор. Uh, Благодаря, че споменахте това. Да, ще проуча случая. Der Datenschutzbeauftragte für представителя на надзорния орган за защита на данните. Имате дума за кратък отговор. Благодаря. Благодаря на госпожа Яла Сандър за двата въпроса. Високите разходи по мисиите, имайки предвид колко е малка нашата институция, както и връзката между а, нас а, и местните омбудсмани. Средно 538 са а, разходите за мисия. А, що се отнася до сътрудничеството с другите а, омбудсмани, извинете, защ... органи защита на данните, ние сме задължени да а, осигуряваме сътрудничество с тях и скъпите ни мисии са свързани с това. Играем две ключови роли. Едната, роли, едната е свързана а, за това данните през граници, да речем от тук до Австралия или където и да било, да бъдат оперативно а, съвместими, както и прилагане на решение в международен план. Ние трябва да си да се координираме с колеги. Най-скъпата мисия през 13-та година е да се изпрати съответен референт на заседание с други служби за защита на данните в Джакарта. Затова от време на време имаме скъпи мисии – за такива мисии. Мога да кажа, че ги ограничаваме. Например, когато има международна конференция, тази година за проведена на Маврици, изпратихме един защитник на данните с един служител. Много често използваме телефон, видеоконферентна връзка. След това връзката между нас и звената по защита на данните е описана. DPO се номинира от институцията, това е служител на институцията, но не може да бъде уволнен без съгласието на надзорника. А, това дава защита на DPO, който така може да изпълнява своите задължения номинираме, но работим с тези служители по защита на данните или DPO. А, много доклади сме направили за това, че институциите трябва да обучават своите служители за защита на данните, за да могат те да изпълняват тази важна задача. Благодаря. Председателката трябва да кажа, че конференция на служителите за защита на данните на Маврици не говори за разумно управление на бюджета от ваша страна. Трябва да кажа това. Давам думата на представителя на Европейския съд, за да отговори на въпросите на госпожа Аяла Сендер, но нека я задам един въпрос. Какво се има предвид с прекомерно забавяне при постановяването на решение? Мисля, че отговорът ви на този наш въпрос говори за вашето чувство за хумор при нас постоянно се оплакват от прекалено дългият срок за постановяване на решения по вашите дела. Но когато има някакъв проблем, трябва да се направи нещо за решаването му. Можете, например, да увеличите броя на седмиците, в които заседавате. Имате 37 работни седмици. В 15 от тези седмици не се провеждат съдебни заседания. Ние имаме 41 работни седмици, например. Трябва да направите нещо. Смятате ли да направите нещо или ще продължите по-старому? Опитвате се да давате време на служителите си, което да прекарат в страните си на происход по съображения, които не са приоритетни. Когато има толкова наболял проблем, мисля, че трябва да се направи нещо. Повярвайте ни, искаме ефективно правосъдие и сме готови да направим нещо за това. Но има някои неща, по които трябва да ни дадете разяснения. Например, по въпроса за забавянето при постановяване на решения. Как си обяснявате това? Защото тези забавения засягат определени лица. Например, когато производствата касаят служители на европейските институции. Мисля, че в отговора си на въпросите на колегата Яла Сендер трябва да засегнете и това, за което ви попитах току-що. Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите, ще отговоря на испански на въпросите на госпожа И, и tengo que decir que me felicito de una reflexión que ha hecho sobre la importancia del de trabajo de traducción е... Първо, колко е важна работата на писмените преводачи? Много често се говори, затова търсят се решения, обикновено там за спестявания. Но не бива да забравяме, че ние защитаваме принципа на много разнообразието в културен и езиков а, план, за да могат да бъдат третирани равно и нашите граждани. Затова имаме нужда от писмен превод. Що се отнася до равенството пред закона и е, двете страни в всеки един съдебен спор. По принцип трябва да има добро управление, както го казах в самото начало на тези процеси и в рамките на това ефикасно управление се крие също така факта, че над милион страници се дават за превод извън нашата преводаческа служба. Тези външни търгове за писмен превод, който се прави извън съда, преди няколко години решихме за тях, че можем да дадем една възможност, според която ю юристи и лингвисти, които са в пенсия, да могат да участват в тези състезания за подбор на фриланс писмени преводачи. Разбира се, с равно третиране и пълна прозрачност. И така, сред тези над хиляда преводачи, които работят на свободна практика, имаме и пенсионирани юристи и лингвисти, които благодарение на компетентностите и познанията си могат наистина да допринесат много на много добри цени. Анализирахме ситуацията и сме убедени, че тя отговаря на статута на служителите и, що се отнася до избягване на конфликта на интереси и, що се отнася до пенсионирането на тези лица. Така че и тяхното заплащане и средства. Това нямаме юридически проблем. Там няма правен проблем. Това е чисто и просто за да успокоя госпожа Аяла Сендер. Повтарям, че разгледахме този аспект и според нас не съществуват правни проблеми тук. След това. Eh, За шофьорите имаме съответен километраж. Когато се премине прага, ако няма оправдание, се понасят разходите от съответния член шофьорите трябва да следват указанията на члена на нашата институция, така че не се прави разлика в плащането, както и необходимостта за доплащане към заплатата когато се използват тези средства. Що се отнася до въпроса на председател и дължината на продължителността на процедурата и на производството. Първо, що се отнася до съда? Знаете, знаете, че ние трябва да предоставиме при юдициално решение на национал... съдите от националните съдилища на държавите членки. Срока за предоставяне на, това, на този отговор през 2000-та година беше 23 месеца, а в момента е 14 месеца. Въпреки увеличаване броя на делата, чрез по-добра организация, чрез по-ефективно организиране на производствата, намалихме сроковете защото, както казах, е много важно да предоставим в срок а, отговор на националните съдилища. Има и един особен а, случай, свързан с трибунала на Европейския съюз. Там сроковете са безкрайно дълги, просто неприемливи и особено когато става дума за държавни помощи или право на конкурентно право, то тогава сроковете достигат 40 месеца. 40 месеца това е абсолютно недостимо. Също сроковете са прекалено дълги в държавите членки, сроковете на водене на производствата. Така че през 2011 година ние предложихме съгласно предвиденото в договора да се намерят някакви много големи, много крути решения, за да можем да съкратиме тези срокове, т.е. назначаване на допълнителни съдии защото по, в противен, противен случай вече не можем да отговориме на струква. Тук не става дума за по-ефективна работа или до повече работа, която могат да извършат съдиите. Просто в един момент има дисбаланс между броя на а, назначените съдии и обема на работата. А, зап, записахме го и в а, отговорите на вашите въпроси. Е, през седмиците, в които няма е, ауди... аудиенции, изслушвания или а, е, произ... производства, не мислете, че съдиите не работят. Напротив, те подготвят а, а, документацията. Работата всъщност продължава. Но просто в, в, в през някои седмици не се, произ... не се организират а, а, гледане на дела. По, същ, по същия начин, както в а, парламента има седмици, през които се провеждат сесии и други, в които а, се върши друга работа. Също, с съдиите трябва да бъдат в тесен контакт с ам, съдебната система и магистратите от държавата членка, от която са посочени. Това е също огромно, от огромно значение за тяхната работа. 138 хиляди евро са а, разходите за а, командировки за съдиите, които отиват в страната си, се срещат с магистрати, студенти и други представители на съдебната система. Това са много малки разходи, много ограничени разходи, но от много огромно значение, защото в крайна сметка съда не може да бъде една кула от слонова кост, в който да съдиите да бъдат абсолютно изолирани. Не, защото те са онези, които трябва да тълкуват е, законодателството на държавите членки или начина по който то се прилага. Така че по принцип, колкото, е, колкото може повече мероприятия се организират в Люксембург, но от време на време съдиите трябва да пътуват до е, държавите членки, от които са посочени, за да свършат известна работа там. Така че и това е необходимо защото ако премахнеме белите седмици, ако премахнеме контактите между е, съдиите и съдебната система на държавите членки, това в никакъв случай няма да разреши проблемите. Това в никакъв случай няма да намали и броя на делата. Просто нещата са по-други. Благодаря ви. Благодаря и на представителите на останалите институции. Докладчикът иска ли да вземе думата накрая? края? Явно не. Бих ви помолила да изпратите отговора си на въпроса ни за пенсиите в писмена форма. Докладчикът няма да вземе думата. Имаме още една точка от дневния ред. След това заседание ще се състои коктейл, с който ще отбележим началото на новата година. Всички вие сте сърдечно поканени. Реформата на финансовия регламент, по което колегата Тамаш Дойч изготви становище. В момента той се намира в Будапешта, не може да отлети оттам поради снега. Крайният срок за внасяне на изменения по неговия доклад е 13 януари. На 21 януари ще гласуваме тук в комисията. Аз съм докладчик комисията по бюджети. Там крайният срок за внасяне на измененията е 15 януари. Разискването там ще се състои на 20 януари. На гласуването на 15 февруари. Накратко ще ви представя доклада на колегата Дойч. Изменение 2 и 15 съвместните декларации за съвместното освобождаване от отговорност на подготвителни действия и пилотни проекти. Предвижда се също така уеднаквяване на докладите на службата за вътрешен одит по друго изменение. В изменение 4 се визира изключването от участие в търговете поради избягване на данъчно облагане, ползване на данъчни обежища и укриване на данъци. Аз като докладчик, както и нашата правна служба, имаме големи съмнения във връзка с това изменение, но господин Тамаш държи на него. В друго изменение се визират съставът и работата на комитета. Следващо изменение, изменение 9, става дума за база данни с дружества, които са извършвали измами или изпиране на пари. Тези дружества следва да бъдат изключени от участие в по-нататъчни търгове. Изменение 10 визира годишния доклад на Европейската сметна палата. В него се изисква да се публикуват всички бележки на сметната палата след приключването на състезателната процедура. Изменения 11 и 12 се отнасят до специалните доклади на палатата. Там се изисква ускоряване на състезателната процедура. По тази тема аз ще внеса изменение. Идната седмица ще разговаряме с представители на палатата и комисията. Надявам се да постигнем споразумение по това изменение. Има няколко изменения за новите разпоредби, които предвижда комисията за делегираните актове, но това изменение е от по-технически характер. С това приключих своето изложение. Господин Гайер поиска думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Отново, както и преди няколко години, имаме удоволствието да Работим за подобряването на финансовия регламент. Имам предвид теб и мен. Няма големи политически различия помежду ни. Може да се приеме една, един християн-демократически или социал-демократически финансов регламент. Не знам дали е толкова мъдро в изменение едно изрично да се упоменава и необходимостта да се закрепят основните права и в финансовия регламент. Те или са с всеобщ характер, или не. Не знам доколко би било мъдро да бъдат закрепени в финансов регламент. По-скоро бих бил против това изменение. Имаме още няколко въпроса, които трябва да изясним на техническо ниво. Тамаш Дойч представя редица изменения, които би трябвало да бъдат включени според него в финансовия регламент, да бъдат изтеглени от текста за приложение, към финансовия регламент. Но тук или има грешка, или има някакво основание, което все още не сме проумели. Не знаем дали ще можем да приемем тези изменения, но можем да ги обсъдим от техническа гледна точка. Има и още нещо, с което в момента ни най-малко не мога да се съглася. Става дума за изменение 10 въпроса за поверителността. Нещо или е поверително, или не е. Ако е поверително, то не може да искаме в изменението тази информация, така или иначе, да бъде публикувана в края на състезателната процедура. Тогава информацията просто вече не е поверителна крайна сметка трябва да решим какво искаме. Не можем първо да квалифицираме една информация като поверителна и след това да искаме да се публикува. Аз поне не разбирам какви са съображенията тук. И последна бележка. Нашата политическа група би искала да внесе следното изменение. В Европейския съюз има агенции, които до голяма част или изцяло могат да се самофинансират. Имам предвид, например, службата за хармонизиране на вътрешния пазар в Аликанте. Тя изобщо не би трябвало да се ползва от бюджета на Европейския съюз, тъй като изцяло се самофинансира. Услугите й са толкова търсени, че тя реализира излишъци по бюджета си, от които не може да се ползва Европейският съюз. Тези излишъци поради това се превеждат на сметка на тази служба за хармонизиране на вътрешния пазар в Аликанте. През следващата работна година службата може да приспадне таксите, които получава. Тези такси са повече от достатъчни за финансирането на дейността Същевременно дейността на службата се разширява. Става в резултат от това се натрупва сума в размер от милиони това са средства, които не се използват и отлежават на сметката на службата в Аликанте. Тези средства не могат да се използват от държавите членки. Една от догмите на Европейския съюз е да не се натрупват в бюджета ни приходи но колкото повече се активизира дейността на тази служба, толкова повече приходи ще реализира тя от такси и ще продължава да се трупа голяма сума. Не знам дали сега трябва да приемаме специално правило, което да урежда този въпрос, но би трябвало със съвета да обсъдим въпроса за това как Европейският съюз да подхожда към генерирани свои приходи. Дали не би следвало до известен размер да ги поставяме в бюджета си и да ги използваме. Би трябвало да обсъждаме тези въпроси с бюджета. Наскоро по време на, със съвета, по време на преговорите за бюджета. Обсъждахме, например, въпроса за 300 милиарда реализирани под формата на приходи от глоби. Има и други области, в които можем да реализираме и реализираме приходи, но не можем да ги използваме за финансирането на други политики, тъй като съветът постоянно иска тези приходи отново да бъдат поставени в бюджетите на държавите членки. Това е въпрос, по който можем да говорим със съвета по време на триалога. Ще трябва да покажем на съвета, че догматичната му позиция води до много тежки, понякога дори абсурдни последици. Ще ви призова да подкрепите нашето изменение, което ще внесем по този въпрос. Председателката. Между другото, финансовият регламент урежда общия бюджет, не урежда бюджетите на агенциите. За тях има отделен акт. Би трябвало да избегнем такива разисквания. Ще дам думата на господин Брок, за да отговорите на въпроса на господин Гайер за делегираните актове. Благодаря на устните преводачи, че ще ни отделят още малко от времето си. You, question... Благодаря за агенциите и излишъците. Делегирания акт за агенциите предвижда принципа на балансирания бюджет – Всяка агенция трябва да спазва това правило. Чисто структурно понякога не произвеждаме излишък. С бюджета на Аликанта нещата са малко по-сложни. Има в момента тристранен разговор между комисията Юри, която е водеща тук, и една добра възможност би било тази комисия да допринесе за дискусиите в комисията Юри, когато се обсъжда този въпрос. може да се намалят административните разходи, свързани с запазените марки пред Търговския съд. Това е свързано и с дебата, който преди малко водихме и забавянето на делата за запазената марка пред съда. Председателката, всички други въпроси трябва да изясним двустранно. Благодаря на устните преводачи. Честита нова година и на вас. Сега ви каня на коктейл тук пред залата, с който да отбележим началото на новата година. Следващото ни заседание на 19 януари. Ah, Alors, c'est ça. bien compris.